Добър ден. Съжалявам за закъснението. Дадох 5-минутен толеранс. Така че сега вече наистина започваме. Започваме, значи, с публичното изслушване. То е особено интересно не само за нашата комисия и за всички нас. Сега ще премина към, към представяне на докладчиците господин Милана може би ще бъде най- заинтересован от нашето публично изслушване, тъй като той е нашия докладчик и нашия специалист по въпросите на аквакултурата. Така че сега веднага ще му дам думата за кратко представяне, след като ще преминем към представяне на докладчиците. Благодаря. Заповядайте, господин Милана. Грация, <clears throat> президенте. Бонжурно а тути. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Да видим сега какво правим тук. Тук сме, защото последните години европейската политика в този в това отношение не е, се е оказа особено ефективна. В последно време този отрасъл наистина нарасна с 7, е, около 7% в глобален мащаб, но в Европейския съюз растежа в същия е 2 е процент, едва 1%. Комисията поиска от парламента да излезе с е, доклад за позицията, становище за необходимостта да се изгради една нова устойчива политика в този отрасъл. Ето защо сме се събрали тук. Европа се опитва да актуализира политиката си в това отношение. Изправени сме пред е, деликатен избор. Всичко, всички карти са на масата за този отрасъл. Изборът, който трябва да се направи, е, се отнася до риболовците от една страна, потребителите, околната среда и така нататък. Затова трябва да премислим много внимателно и да се опитаме да помирим, да съчетаем е, всички тези интереси. Отчитайки регулаторните условия за нова политика, а също така, че и държавите членки е, е, изпълняват това както трябва. Ние получихме положителни резултати. Е, всъщност експертите, които са поканени тук, нямат... Целта не е те да слушат мен, аз просто докладчик, просто да получат да известни идеи и не, аз съм тук не толкова да говоря, колкото да слушам, да чуя мненията им. Е, но въпреки това смятам, че е, е важно да ви представя няколко, накратко няколко основни елемента, за да видите да представя как върви работата в комисията по е, постигане на целите. Лисабонския договор дава на нашия комитет и парламента като цяло, предоставя нова роля – което с други думи означава, че парламента може да се ангажира по-енергично с тези въпроси. Работата, която ние е, започваме, е, има за цел да предизвика, да потърси отговори и няколко основни въпроси, свързани с аквакултурата. По-скоро говорим за хранителна продукция, която е свързана с е, рибарството и с риболова. Това е една дейност, която е свързана с морето и се осъществява в морето, но има и сладководна аквакултура. Има различни е, организми, е, миди, риби, сладководни, които се отлежат в сладководни басейни, най-различни. Разбира се, е, трябва да, да не забравяме, че непрекъснато намаляват е, морските рибни ресурси, запасите от риба е, са подложени на все повече регулиране, тъй като търсенето нараства в света, потребителското търсене нараства, което поставя в рисково положение нашите рибни запаси. Още нещо като информация. Потреблението на риба от аквакултурата е около 5500 тона годишно, а производството едва 5 милиона тона а произвождаме 1 милион тон, се поправя оратора. Така че всъщност 20% от производството, от, от потреблението се обхваща и се задоволява от вътрешното производство. С други думи, тук вършим една много сериозна работа. Освен това, смятам, че може да се получи прехвърлен трансфер между хората, работещи в традиционни риба, рибарски отрасли, които са индустриални, и да се прехвърлят към аквикултурата, т.е. да има растеж да порасне сектора аквику, аквакултура. С други думи, аквакултурата е, е съществен е, елемент от реформата на общата политика по рибарство и другия важен елемент са потребителите. На тази тема, е, в тази връзка, ние се опитваме да подобрим и конкурентоспособността на европейското производство. Много голямо, голямо потребление имаме, недостатъчно производство. Затова, разбира се, има е, причини, е, конюнктура, международните пазари са много агресивни в сравнение с европейските, т.е. Е, голям внос има на такъв вид продукция. Затова мога да говоря много надълго, но приемам за дадено, приемам, допускам, че това се разбира от само себе си. Е, причините са производствените разходи в Европейския съюз и така нататък но пък и условията, при които се отглеждат и лови рибата извън Европейски съюз. В крайна сметка, е, важното е, че конкурентността ни куца и трябва да засилим нашата конкурентоспособност. Това, което трябва да кажа обаче е, че е, качеството на европейските продукти е, е нещо, което ни позволява да засилим, да увеличим пазарния си дял и нашата конкурентност. Така че европейската политика трябва да се основава върху увеличаване на конкурентоспособността на европейските продукти на аквакултурата. Потребителите са много положително настроени по отношение на тези продукти, имат положително отношение това е добро, но трябва, разбира се, да предприемем и практически мерки, за да могат тези продукти да се продават. Практики, които можем да възприемем. Те са добре познати в хранително-вкусната промишленост, например, проследяемост на продуктите. Е един от принципите, който можем да използваме. Можем да използваме политика на етикетиране т.е. да обявяваме на етикета, че един продукт е органично, отглеждан, биологичен и така нататък. Други начини е, има за постигане на тази цел. Е, а именно увеличаване конкурентоспособността на европейската аквакултура, както и да се подобри е, впечатлението потребителя от този продукт, неговото възприятие на продукта. Разбира се, е, тук се опитваме да, да създадем една европейска политика, ако имаме ясни правила, ще бъде по-ясно каква политика ще възприемам по отношение на вноса, на вносните продукти. Вносните продукти често се, не съдържат съответните гаранции за, за качество, за безопасност. Е, например, един е, е, рибен продукт от Виетнам, който никой не знаеше как изглежда, никой не знае как изглежда, всъщност става дума за Панагасиус, е, това е нещо, което обогатява нашата е, трапеза, но никога не го възприеме като... Хората общо взето не знаят как, как изглежда. Те смятат, че е нещо, което допълва нашата, нашата хранене, нашата диета. Не знам дали експертите знаят за какво става, но непрекъснато навсякъде из Европа се яде. А, да, вице-председателят тук казва, че знае как изглежда пангасиус. Има подробно описание на това, казва той. Но ето, е, той е вече заел е, една значителна, има значителна ниша в пазара, заел е, е значителен дял от пазара. Не зная е, например, е, тази е, този риба пангаси идва от река Меконг. Не знам дали знаем какво е качеството на водите в река Меконг, дали някой знае. Тук опираме и до екологичните въпроси, тези инсталации за аквакултура съществуват паралелно с различни туристически обекти, И тук възниква проблема с тяхната връзка с средата около тях, отпадъци, всичко това всички тези, всичко това въздействие от съжителството с хората и туристите, видимо и невидимо, се добавя към общата картина. Трябва да говорим наистина за една програма, чрез която да, да регламентираме всички тези въпроси. Да видим до каква степен и как лесно една инсталация за аквакултура може да бъде изградена. Тук се яват проблеми от липсата на хармонизация и това, че всеки път, е, при всяка нова инсталация за аквакултура, трябва да се направи много точна оценка на мястото и въздействието върху микрорайона, така да се каже би трябвало да е, да видим до каква степен е, стриктни и строги трябва да са е, стандартите, които ще поставим. Ако говорим, тук не става дума само за градоустройствено планиране, говорим за морето. Морето не се подава на такова планиране, но и него трябва да, да контролираме, трябва да планираме и по отношение на, на морето и на водните басейни това и да видим е, какви е, проблеми, с какви проблеми се сблъскваме, за какъв вид аквакултура говорим, е, за малко мащабна, дребно, занечийско ки, рибо рибни стопанства или пък с малко екологично въздействие, слабо екологично въздействие или пък говорим за по-крупни ферми за, а, место, с местонахождение навътре в а, далеч от брега, инсталации, които са свързани и с а, а, ветрогенератори, с производство на а, енергия от вятъра. А, нещ... Такава една инсталация може да бъде близко до брега, във водите, недалеч от брега а, и така нататък. Свързано с всичко това, е, свързани с всичко това са и въпросите с изхранване на животните и с здравето на животните. Трябва да обръщаме повече внимание и на тези въпроси. И особено е, на качеството е, на селскостопанските продукти в Европа. Това е много важно и в е, една инсталация. Рибите живеят в една аквакултура, така че тук се явява проблем с водата, гъстотата на, на рибите в даден обем е, е, друг фактор. Рибите се хранят с е, риба и съществува една философия, според която ако отглеждаш ако 2 или 3 кг риба са необходими за да отгледаш една, един килограм риба в аквакултурата, тогава значи това е неефективно нито за морето, нито за околната среда, нито за потребителите. трябва наистина да, да доразвием всички тези идеи. Често ресурса от морето, е, морските е, обитатели, ресурсите на морето се използват не само за храна, например рибното брашно и рибно масло се използват при отглеждането на едър гад добитък. т.е. рибното брашно не се използва лежа на риби. И тук е, се сблъскаме с сложни проблеми и сложни въпроси. Наистина няма общо съгласие е, по тези въпроси. Това са текущи е, дебати, дискусии, въпроси, които трябва да се очитат. Та, каква е целта на нашата работа? Ние се опитваме, опитваме да е, предложим стратегии, които са свързани с околната среда, потребителите, е, с конкурентоспособността на Европа и два са основните елемента за постигането на тази цел. Единия е да се е, създадат единни регламенти за аквакултурата, е, които да е, заменят, да окрупнят е, десетките хиляди отделни регламенти и правила по силата на логиката, аквакултурата има един основен, на основно правило или регламент. Това е обаче сълскостопански регламент, което е биологично, органично стопанство Е, защото много правила за, органи... за биологичната аквакултура всъщност се привнасят отвън, а ние трябва да е, имаме свои собствени, да сме сигурни, че те са обективни, тези правила, е, този регламент и той да послужи като един, една обща шапка, чадър за всички правила, свързани с аквакултурата. След това трябва да имаме конкретен специализиран фонд. Ние помпаме много средства в е, е, селското стопанство, прехвърляме от други отрасли и така нататък, трябва да имаме един едничък фонд, един е, специализиран фонд, е, може да бъде за рибарство или както щете го наречете, но да е нещо, което трябва да планираме и който да се използва за постигане на целите ни. Може би това е една от причините, поради които все още е, ние тъпчем на място, другите са е, напреднали, просто защото нямаме една е, последователна политика, която да е съчетана с съответния фонд и източник. Благодаря за вниманието. Благодаря и сега давам думата на първия докладчик Фернандо Отеро Лограньо, който е представител на Асоциацията на рибните производители в Галиция. Благодаря, заповядайте, имате думата. Ahora, ¿se oye? Bien. Buenos días a todos y muchas gracias. Благодаря. Да, парден. Наистина, изказването на господин Милана постави много въпроси, които изискват незабавни отговори. Така или иначе, обаче, ще си позволя да следвам предварително начертания от мен ред и след това, след това ще отговоря, доколкото ми е възможно, доколкото ми е по силите на поставените от господин Милана въпроси. Първата ми, първият ми диапозитив е червен. Не се вижда много цвета, но аз нарочно го избрах, такъв ярък червен цвят избрах за фон на диапозитива, защото в момента Наистина сме в важен, намираме се в важен възлов момент от развитието на аквакултурата, защото в момента определяме нормативната и уредба. Аквакултурата в момента страда от много заболявания, ако мога да се изразя фигуративно, които биха могли да бъдат излекувани първо чрез рентабилизиране на тази европейска аквакултура. В противен случай просто бихме се изправили пред зачеркването от картата на европейските риболовни дейности на аквакултурата, нещо от което ще се облагодетелстват очевидно трети държави. Според мен има четири основни пункта, по които бихме могли да работим. На първо място е свързано с стабилността на аквакултурата и по-специално качеството на водите, в които те се отглеждат както и опазването на природните ресурси. На второ място просветните кампании. На трето място така наречения с английския термин level playing field, именно еднакви права за всички и на четвърто място хуманото отношение към животните. Започвам значи с стабилна, устойчива аквакултура. Започвам с пример от Галиция, която е в северо-западна Испания и аз съм родом от там. Представлявам всъщност асоциацията на производителите. Какво можем да направим, за да предпазим нашата аквакултура и да отговорим на най-вопиващите нужди на развитието на този сектор. Аз мятам, че опазването на този бранш за момента не се управлява не се управлява по правилен начин. Според мен това е моето скромно мнение, защото ако се опитваме да угодим на всички, до никъде няма да стигнем. Винаги, колкото и да опазваме околната среда и да се стремим към устойчиво развитие, винаги ще има някоя група природозащитници, някоя група представители на дадена селска за друга е, ще бъдат против. Поне с това се сблъскахме в Испания – има много представители, много представители, които са грубо казано против развитието на аквакултурата и правят всичко възможно за да препънат успешното развитие на този сектор и да не му позволят да стигне до там, където се е запътил. Тези наши испански характеристики могат да бъдат изнесени, тъй като проблемите са подобни на други места в Европа. По въпроса пък за хуманото отношение към животните, съгласен съм разбира се, но това трябва да бъде обект на предварително техническо проучване, за да избегнем понякога съществуващи предразсъдъци и които пречат на успешното развитие на аквафермата. Днес сме се събрали да обсъждаме едно конкретно предложение, един конкретен документ, в който се говори за качество на водите и синергизъм с останалите аспекти на опазването на околната среда. Искам да попитам в европейски мащаб, това приемливо ли е или не? И за да отговоря, ще дам пак примери от Галиция. За момента, се, до момента поне се планираха и вече са почти съвсем уточнени местата, е, географските разположения на аквафермите. На първо място това са мидите и на второ място калкана. Това всичко взима разположението, имам предвид географското разположение на тези акваферми, взима предвид природните дадености, релефа и разбира се хидрографията на терена. Устия на няколко реки са разположени там. След това някои от тези аквакултури са разположени на сушата и не винаги в близост до море. И това, което напоследък вълнува европейските аквапроизводители, е вълнувало галицийските аквапроизводители през последните 8-10 години. Как се планира, как се разви инфраструктурата на тази аквакултура? На първо място, чрез обединяване и чрез търсене на общ знаменател, за да може най-добре да се избере мястото на географското разположение. Това е първата стъпка. Първата стъпка сме я преодолели в юридически, в правен аспект. Това се регулира от специален закон за влизане в аквакултурна регулация, ако мога така да я наръка, на определени земи. Земи или терени, които биват обявени за технически пригодни за развитие на такива аквакултури. Какво сме направили по-конкретно? Създали сме резервати, резервати които сме определили за подходящи за развитие на аквакултури. На кои критерии се позовахме, след малко ще ви ги изброя. Това първо и на второ място, веднага след като се определи кое място е подходящо, бива задвижен бизнес план по въпроса за развитието на тази акваферма, за да може останалата част от крайбрежието да бъде свободна има 1200 км крайбрежна линия в Галиция. Така че когато се определи къде ще има аквакултури и акваферми, автоматично останалите остават свободни за други предназначения. След което започва строителството на въпросната или изграждането на въпросната акваферма крайната цел или последната точка от развитието, от стартирането на този проект е спазването на така наречената тройна устойчивост екологична, економическа и социална устойчивост на аквафермата тъй като те в по-голямата си част са разположени в такива части на държавата, на страната, които просто нямат друг поминък, нямат и много инфраструктури. И така, има две групи критерии, които спазваме при стартирането на такъв акваплан. Единият е по-природен, другият е по-градоустройствен. На първо място приемахме предложения както от местната администрация, така и от самите работници или бизнесмени от бранша. Споменах два вида критерии. Едните са свързани с природните дадености и с техническите характеристики на аквафермата, за да се построи или да се създаде един рибарник или една ферма за отглеждане на миди или на калкан в нашия конкретен случай, трябва да има определени характеристики на водната маса, съдържание на сол, на други минерали и така нататък, определена температура и прочие. Дори понякога се стига до изключението резервати от Натура 2000 да бъдат преотстъпени за е, такива развидни, развъдници или акваферми, освен ако не принадлежи на някаква свръхзащитена категория на тези резервати от Натура 2000. Това е първият критерий – свързан с природните дадености и техническите характеристики. Втората група критерии са градоустройствени. И тук има два вида съоръжения. Съоръжения, които представляват разширение на вече съществуващи такива или пък ново построени. По въпроса за разширенията, за пристройките, в Галисия поне само в крайен случай, в точно определени изключителни случаи, може да се разширяват вече съществуващи съоръжения в някои защитени природни зони. По принцип не е възможно да се предвиди и да се извърши разширение или дострояване в резервати с повишено равнище на опазване. Говоря за мрежата Натура 2000. В кратко да обобщя казаното до момента. В Галиция съществува 24 басейна за такива развъдници или аквакултури 13 са новите инсталации, 11 са разширените. И в земите на Натура 2000 има 3 такива разширения и 0 нови постройки, както пък в особено предпазените, особено опазваните от екологична гледна точка резервати и паркове, там няма нито разширения, нито новопостроени ферми. В тези два вида терени, които обикновено съществуват в Испания, обикновени или с повишено ниво на интерес, екологичен интерес, в тях обикновено се регулира височината на постройките – максималната височина на постройките може да бъде 7 метра. 7 метра, тъй като става дума за два етажа от по 3 метра и половина. И така, има критерии, които могат да бъдат задължително изпълнявани или незадължително изпълнявани както и критерии, които са задължителни за приемането на един проект и за неговото отхвърляне пък от друга гледна точка. Могат да бъдат екологични, економически или социални тези критерии. По принцип не се приема не се приема създаването на рибарник или аквакултура в екологични паркове, в природно защитени обекти, като например като например устия на реки, пясъчници или дюни. Градоустройствените критерии, например, е, се относят до това дали може да влезе в регулация един терен, дали е предвидено строителство на жилищни сгради или не, и дали евентуално може да се построи там рибарник или аквакултури съществуват, както вече ви казах, и екологични и социални критерии. По въпроса за екологичните критерии е възможността да се разположи рибарника или развъдника в някакъв прикрит или заслонен терен, за да не загрозява останалата част от пейзажа. Погледнете сега, ако обичате, червената линия червената линия очертава размерите на първият морски развъдник или морска акваферма, създадена преди 6 години в Галиция. Това е първата порода си и защо е създадена там в Галиция, защото сметнахме, че именно там е най-подходящо качеството на водните ресурси. И това бе направено по желание на на местните рибари в а, един край наречен Лира. Сега ще ви покажа какво има разположено в близост до този развъдник на Калкан. Аз смятам, че това е в момента един от, един от, един от най-големите развъдници, разположени на сушата поне по моя информация, от 18 години насам. Тук се водохваща вода, след което при доста голям дебит на водната струя се вкарва в басейна в развъдника. Останалото водно пространство, морско пространство принадлежи на охраняеми природни обекти с две червени стрелки съм ви посочил тръбите, от които се изхвърля обратно отработената вода. Виждате, значи, входа и изхода. Останалото, което се появява в син цвят, е морски резерват. До каква степен могат да бъдат регулирани изхвърляните водни потоци? В е, Галиция поне това се правеше, поне преди 20 години, когато екологичното законодателство не бе толкова взискателно, колкото е сега. Сега гледаме, погледнете ако обичате другия слайд, тук виждате постройките, ще отбележите със сигурност. Направил съм, прокарал съм червена черта, за да от е- покрива на сградата до насипа, за да видите, че всъщност не се различава много, не се отличава от заобикалящия пейзаж. 100 000 квадратни метра е заеманата от е, този резерват, е, от този развъдник площ, така че за да откриеш неговото местонахождение, трябва да се доближиш всъщност наистина. До такава степен е прикрито в пейзажа. Както виждате, както виждате, може да се постигнат добри резултати, когато всички работят с добра воля, добро желание за да сътрудничество. има предвид административните инстанции. И така, минаваме по-нататъка, по-точно придвижваме се всъщност вече към финалната част на моето изказване. Може би се питате защо има толкова слаби места, толкова уязвими места в развитието на този сектор. Ще ви цитирам някои слаби, особено чувствителни точки. На първо място, според мен, е невежеството, което се шири навсякъде относно това какво представлява тази аквакултура не само политиците не знаят, а и много от останалите работещи в областта на морското дело също не познават в дълбочина. И позволете ми да кажа, че това понякога е търсен ефект, манипулирано невежество и незнание. Има информация, която се разпространява в ограничени мащаби или в неправилната посока. Защо? Защото аквакултурата за много европейци е нещо далечно в пространството, недостатъчно добре представено в геополитически, геоекономически аспект в сравнение с други економически или стопански дейности, имам предвид. По въпроса за държавите и техните региони, според мен основното е, че е непопулярно економическо занимание и обикновено никой политик не желае да се ангажира с нещо, което няма кой знае колко голям социален престиж и няма да му донесе на свой ред пък политически дивиденти. Както правителствата, така и техните опозиции, техните опоненти в съответните местни управи в Испания, се забелязва тази липса на ангажираност към развитието на аквакултурата и съответно решителни стъпки. Аз винаги говоря за политическа воля и за политическа решимост. Смятам, че няма знак за равенство между тези две неща. Трябва ни, значи, не политическа воля, а политическа решимост, за да може да спасим европейската аквакултура. Да и се даде възможност за развитие в съответна подходяща географска среда с бързи и ефикасни административни процедури, както и съответно с правни и технически механизми за надзор, които да не губят от поглед в нито един момент равният старт за всички участници в този бранш. Е, Защо говорим за европейска аквакултура? Това е стереотип стереотип е може би за някои, за други не чак толкова. Наистина знаем, че Европа е голям пазар, който в все по-голяма степен започва да зависи от вноса вместо от собственото си производство. Все по-малко местни европейски риби потребяваме ние тук. Освен това, това е сектор, където може много да се работи в областта на повишаване на качеството и на научно-изследователската и развойна дейност. За първи път в историята, за първи път в историята е патентован преди години лекарствен препарат, който да вакцинира и да предпазва много заразни болести по рибите, като например рибата меч или морски език. Както виждате, е необходимо голямо усилие, голям финансов ресурс за развойната дейност, която в крайна сметка се разпространява не само в Европа, а и в трети страни. Какво се очаква от аквакултурата в европейски мащаб? Дали всъщност наистина Евросъюза, Европа, ние самите имаме аквакултура? От дълго време насам нещата се забавят и започват да се развиват на все по-бавни и проблематични обороти. Това е факт и какви ще бъдат евентуалните последици, все по-малко и по-малко нови разрешителни за развъдници и акваферми ще се издават, съществуващите съоръжения ще се занемаряват и затварят. В трети държави пък ще има бум на развитието на аквакултурата и в крайна сметка, в крайна сметка, тук ще започнем да внасяме чуждоземни и нетипични за нашите географски ширини морски видове. Господин Милана, не винаги е възможно да се построят пречиствателни станции, тъй като не винаги в... говорим за река с течаща вода. Понякога е вир или устие, което след година, две или три се пресушава и останалите, останалата тиня от тайката се изкопава, след което се пренася на друго място. Така се почистват световен мащаб поне, използваните отработени води и тинни отайки. И ако това не се извършва по този начин, ние просто не внасяме от въпросната държава, като не спазва нашите процедури. Политическото измерение на всичко това е необходимостта от законова правна рамка, която не теоретично а ефикасно да осигурява материалното развитие. Законодателната рамка трябва да бъде единна и стройно подредена, зачитаща тройното измерение на устойчивостта. В Испания, например, имаме една прекрасна законова рамка, свързана с етикетирането. Рамката е прекрасна, но никой не я прилага. Така че аз и моята асоциация се стремим именно към такава промяна да се прилага на практика законодателството по въпроса за етикетирането, защото в противен случай понякога се продава замразена риба за прясна. Знаем всички, че това е незаконно, но се избягват е, законовите пречки, просто защото няма правилник за тяхното прилагане. Знаем, че Европейският съюз в момента е в процес на реорганизация, както и в, в политически, както и в финансов и економически план. Така че именно сега е времето, моментът да се създадат основите, върху които след това ще се изгражда европейската аквакултура. Ако обичате да приключвате, казва председателката, да, сега ще приключа. Защитавам европейско, европейска аквакултура и внос в възможно най-добри обстоятелства. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на господин Марко Греко от Асоциацията за биологична аквакултура. Заповядайте, имате думата за 15 минути. Buongiorno a tutti. Ringrazio per Добър ден. Голямо удоволствие за мен а, да говоря пред вас днес. Благодаря за поканата. За мен е чест да допринеса в дебата по въпроса за а, био а, а, рибарниците. Аз с голям интерес изслушах това, което казаха преждеговорившите. говорившите ще се опитам да ви дам една биогледна точка. Защото а, биостопанството а, е пар екселанс подход, който осигурява устойчивост. А, до година ще отбележим 20 години от как а, излезе регламента за а, биостопанството. Ето, това е една, това е една от главните италиански асоциации, която се занимава с биоземеделие. Тя работи от 1993 година, като разработва норми съвместно с браншовите министерства. Асоциацията има около 10 000 члена, включително производители, потребители и ангажираните в преработващата промишленост. Асоциацията е представена във всички части на Италия, нейните структури са независими. Дейността на нашата организация е предназначена да насърчи биоземеделието, да предоставя информация по правни и технически въпроси, свързани с биопроизводството, Асоциацията предлага услуги на своите партньори и също така представлява биоземеделието в националните и международни органи и организации. В нейната дейност се включват също така национални информационни кампании, насочени към потребителите на които се предлагат биопродукти, за да им се помогне да разберат характерните черти на биопродуктите, които купуват. Ние също така а, имаме и издателска дейност, както а, печатни издания, така и публикации в интернет. А също така даваме награди за отлични постижения в биопродуктите, например за мед и за свинско месо. Ще говоря за участието на асоциацията в редица продукти на национално ниво, където предоставяме информация за биопродукцията – не трябва да забравяме, разбира се, и социалният аспект, защото когато говорим за устойчивост, трябва да мислим и за социалната устойчивост. Земеделието може да бъде възможност за онези, които а, търсят а, препитание. Асоциацията подкрепя редица научно-изследователски проекти. Ние сме част от научно-изследователската комисия, чиято цел е споделянето на научните познания и с целта е да достигнат до производителите. Искаме да създадем италианска фондация. Тази фондация всъщност вече е създадена. Тя работи и в национално национален мащаб и в международен план. Тоест, с какво биоземеделието и биостопанството може да допренесе за аквакултурата и нейното развитие. Както вече се каза тук, биоземеделието се подчинява на строги норми. Първите правила в това отношение са прияти през 2001 година, но много преди това има европейски правила, примерно правилата, изискванията на почвената асоциация и други организации. В, този смисъл всички дейности, на асоциацията а, са насочени, включително са насочени и към така нареченото устойчиво, а, устойчиви аквакултури. Вече се споменаха елементи, а, които са част от това понятие от онези, които говориха преди мен. Унези, които са запознати с биоземеделието и следят неговото развитие, знаят а, а, системния подход, с, чрез който то подхожда към решаване на проблемите. Не по-малко важна, разбира се, и политическата воля. Воля да се да настъпи промяна в страните членки. И всичко това въжи, разбира се, и за аквакултурите. Без да навлизам в големи технически подробности, искам да подчертая няколко пункта, които според мен са важни. Тук вече се говори за дефицитът в аквакултурното производство – Спомена се, че то може да бъде свързано с намаляване на улова за запазване на рибните запаси. Тоест всичко това е свързано с устойчивостта на риболова. Биоаквакултурите не бива да се изпускат от внимание, защото това е най-висша форма на устойчиво а, производство селско-стопанско производство. Немалко се прави и предстои да се направи за повишаване на конкурентоспособността на европейските аквакултурни продукти. Необходимо е насърчаване на тази дейност в рамките на секторните политики. Необходими са политически стратегии, които да отчитат целият процес от рибарника до чинията на потребителя. И именно тук идват мерките за устойчивост, които ние предлагаме. насърч... мерките за насърчаване на устойчивите а, стопанства, стопанства с устойчиво производство дойдоха много късно. Много от тях фалираха и престанаха да съществуват преди тези мерки а, да започнат да действат. Затова е необходима информация. Потребителите трябва да се доверяват на продуктите на устойчивото аквакултурно производство. Тук е необходима и политическа подкрепа, и економическа подкрепа на секторите, които биха искали да включат органично аквакултурно производство. Говорихме тук за конкурентоспособността. Испанския колега спомена този въпрос. Вярваме, че конкурентоспособността може да се а, повиши, като се отглеждат в европейските рибарници местни видове риба. Като същевременно това ще спомогне за опазването на биологичното разнообразие. Защото, наред с това, ние познаваме методите за отглеждане на традиционно присъстващите в нашите страни видове риби. А, разбира се, всичко това е свързано и с заболяванията на селско-стопанските животни. Говорим за производство, възпроизводство а, и а, изхранене на рибите, които отглеждаме. Тук е да са необходими по-нататъчни научни изследвания. Друг проблем е да насърчаваме най-малкото сред, средносрочни, ако не дългосрочни научно-изследователски проекти. Всичко това е свързано с иновациите, с трансфера на знания, аквакултурата, е един челен отрасъл, но в него има и някои празноти в неговото развитие. Друг важен аспект е остойностяването на органичното аквакултурно производство, на биологичното аквакултурно производство – т.е. неговите продукти да бъдат познавани, да знаем за кои части на пазара произвеждаме, така че когато купувачът види логото или марката, да знае, че стоката или рибата отговаря на определени критерии. Разбира се, това е доста сложен въпрос. Отглеждат се над 350 вида риба, но необходими са поне минимални критерии. Вече съществуват етикети за биопродукти. И органичната аквакултура също е възприела подобни етикети. Тук трябва да бъдем внимателни обаче, тъй като изглежда, че подобни етикети и системи за сертифициране като че ли вече станаха доста многобройни. И всички те са насочени повече или по-малко към един и същ пазар. Тук е необходима прозрачност за потребителя, необходими са екологични критерии, необходимо е да предложим биомарки, като екоетикети, например, с които да се отбелязват продуктите, произведени в устойчиви рибарници с устойчиво развитие. Но как да определим тези критерии? Разбира се, тук може да се използва регулирането на производството, нашият опит в сектора на безопасността на храните показва, че регулирането, разпоредбите е най, са най-лесният начин за постигане на търсения резултат. Но аквакултурното производство е а, комплексен, сложен сектор и трябва много внимателно да се отчита неговата специфика. Необходимо е обаче все пак да има общи норми, за да има съответствие на национално и международно равнище. Чухме тук за критериите в Галиция. Има и други примери в Испания, в Андалусия, ако не се лъжа. Има някои подобни примери и, и в Италия. където са разработени насоки за определени насоки в производство, аквакултурното производство в Лигурия, например, и Сицилия има подобни примери. Това са норми, които гарантират, че аквакултурното производство е устойчиво. Във всичко това, разбира се, трябва да участва и държавата чрез своите органи. Всички заинтересовани страни трябва да участват а, и да помогнат в оценяването на а, екологическото въздействие, оценката на а, въздействието върху околната среда. Всичко това е свързано с районното планиране. Особено когато става дума за местности, които са особено привлекателни и красиви, защото могат да се съчетават развитието на аквакултурата и туризма. На подобни проекти в Европейския съюз могат да се посочат и те са не един и два където примерно рибарите започват да отглеждат риба в рибарници и престават да а, ходят да ловат риба. Тоест, трябва да си помислиме хубаво какъв вид устойчиво аквакултурно производство искаме да имаме. Може да имаме и различни неща ли са устойчивото производство и, и биопроизводството на риба по този метод. Биоземеделието разбира се, не е едно и също. Биоземеделие и зелено земеделие не са едно и също нещо. Биоземеделието, то е свързано с определени норми, определени етикети, които гарантират спазването на определени норми, определени методи на производство. Там има а, редица изисквания, които трябва да се спазят, за да може да се заслужи етикетът био. Разбира се, това не е нещо, което може да се прилага изведнъж към всички продукти, произведени в рибарници. Разбира се, ние искаме да постигнем високо качество на аквакултурното производство, което от една страна да е устойчива, а от друга страна ще имаме, разбира се, и био продуктите, което ще бъде насочени към един така, по-ограничен специализиран пазар. Това разграничение вече съществува, например, в земеделието между устойчиво земеделие и биоземеделие. И тук могат да се направят паралели между двата вида устойчивост. Всичко това, разбира се, е свързано с редица специфични особености. И е, много трудно е да се говори за хуманното отношение към животните в рамките на това, което дискутираме тук. Както вече чухме, съществуват е, критерии и норми в това отношение. трябва да забравяме, че въпросът за хуманното отношение към животните е доста сложна материя. Ние не знаем примерно каква трябва да е максималната гъстота в един, на рибите в един рибарник. Идеята, общо взето, е да се осигури една балансирана среда за техния живот. Примерно, трябва да има минимална дълбочина за кафезите, крайбрежните кафези, в които се отглеждат риби, трябва да има наблюдателни пунктове, от които да се следи развитието на аквакултурните инсталации. И ако искате да се следи състоянието на нещата преди започването на аквакултурното производство, всичко това са сложни и взаимосвързани въпроси. Необходимо е, може би, например, да се определи максимална гъстота в зависимост от това как се развиват съответните рибни видове в, извън рибарниците. Необходими са също така и препарати за дезинфектиране, дезинфекциране на фуражите и на и самите инсталации. И тук също се водят, провеждат научни изследвания. Знаем, че около 25 на 100 от уловът на риба се използва за изхранване на други риби. Вид на рибено брашно. Ще трябва да приключа, вече ми дадох една бележка, че трябва да свършвам. И така. Аквакултурното производство вече е обект на европейското законодателство. Стремим се качеството на аквакултурното производство да бъде колкото може по-високо. Необходимо е то да бъде устойчиво и очевидно правилата трябва да бъдат много строги, но да почиват на технически и научни, на здрави технически и научни основи. Потребителите от своя страна оценяват различно качеството на продуктите. Така че възгледа за качеството на продукта а, не винаги се покрива с реалните му качества. Трябва да се направи всичко необходимо, за да имаме наред с другото и надежна дефиниция на понятието качество. Благодаря на а, оратора, каза а, госпожа председателката. А сега давам думата на господин Леонидас Папахарисис. Моля, придържайте се към времето, определеното ви време, 15 минути. Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички за да си дадете представа, за да получи представа за е, мощта на сертификацията, е, след господин Греко има един говорител, гръцки Греко, гръцки говорител с сертификат. Първо, благодаря ви за възможността да покажем нашата я представа за бъдещето на аквакултурата. Няма да отделям време да е, говоря за развитието на промишлеността в Европа в последните години, тъй като вие сте запознати с това. И тъй като е, то е доста обширно и добре представено в работни документи на сегашното заседание за да е, дам представа за моята компания в обща карта на производство. Ето виждате, ние произвеждаме 9% от е, производството на е, c прим. Е, работим в една много е, национална среда и се надяваме да можем да донесем до е, развитието на ново законодателство за отглеждането на, за развитието на устойчива, економически рентабилен и екосъобразен сектор. Е, обикновено това трябва да, този сектор трябва да работи с максимална економическа е, е, доходоносност. Това, което се очаква от нея е да работим с максимална печалба и за сега, и за бъдеще. Тук не говоря за чиста печалба, за приходи по-скоро. И макар, че Европейският е, сектор е, аквакултура е определено част от общите рибарство, обща политика по рибарство, която е установена преди повече от 30 години. Едва преди две години се появиха първите относителни законодателни документи, които описват принципите на органичната производство на, на, на аквакултура и здравето на, на водните организми. Освен това, ние работим с многостран, многостранни правила и регламенти, които засягат нашата, нашия бизнес хоризонтално, без да отчитат конкретните условия на водната среда и особености характеристиките на култивираните видове, нито пък мнозинството от тях, които се е, търсят чисто, се представят в пресен вид на пазара. Е, смятаме, че е, е необходимо наистина европейско рамково законодателство, за да се изгладят разликите между държавите членки по отношение на лицензиране, опера сектори, е, производство, е, проследимост и е, екологични процеси, проследяване на екологичните процеси. Освен това се изисква да се запазят и гарантират аквапродуктите, внасени от трети държави, които да отговарят на същите изисквания, както в контекста на гореспомнатите въпроси, така и по отношение на безопасност на храните, статут, здраво здравно състояние на живота, животните, е, спецификации на хранителните продукти, е, от хуманно отношение към животните и управление на околната среда. В много случаи този е, сектор не подлежи на плановете за градоустройствено развитие, особено по крайбрежните райони. В много случаи доминират традиционните отрасли, като например туризма, рибарството или корабоплаването. Вярно е, че от името на аквакултурата не съществува реална конкуренция конкуренция за боричкане за място, за пространство, тъй като е, са ограничени нуждите от е, морски ферми. От друга страна има очевидна и ясна нужда е, да е, тези дейности да отговарят на конкретни стандарти. Е, прилагането на директивата е, за водите, рамковата директива, по принцип може да гарантира качество на крайбрежите води, но трябва да отчете изискванията на различните дейности, е, които е, в рамките на едната миля, крайбрежна миля. В предстоящия преглед на директ, в рамката директива за водите трябва да се включи наистина и преглед и да се включат и изисквания за качеството на водата във връзка с аквакултурата. Ние една такава ангажираност да се включат възможности за аквакултурата в крайбрежното развитие и строителство, в плановете за такова строителство, ще помогнат много на, на развитие, за развитието на този отрасъл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 В е, много случаи е, пазара е, налага да се държи на, да се обръща внимание на здравето на водните, на аквакултурата. Това се диктува, ако щете, от пазара. Както знаете добре, здравите животни демонстрират по-добри темпове на растеж, по-добро качество, по-добре, по-добра продължителност на живот и така нататък. Това всичко трябва да почива на здраве научна основа, която е конкретизирана според видовете. И за да се избегнат ненужните препятствия, би трябвало наистина, това е с цел да се избегнат препятствия и отрицателното въздействие върху производствените разходи и жизнеспособността на предприятията. Във всички случаи трябва да има еквивалентни изисквания и за продукти от трети страни. И всичко това наистина трябва да се е, проследява и аудитира редовно от европейските, службите на Европейската комисия. Както и в е, случая с други приоритетни сфери е, за Европейския съюз, е, политика на аквакултура трябва да, бъде, да, да има и съответното финансова подкрепа. В, в предстоящия регламент, като част от Европейския фонд за рибарство, една отделна линия за финансиране за научни изследвания, прилагане на иновациите и е, професионално обучение на заинтересованите страни трябва да се дефинира и да се прилага съответно. Още повече, тъй като повече от предприятията са малки и средни, инвестициите в структурни дейности е, се налагат, е, за да могат за да може аквакултурата промишленост заедно с другите промишлени да се развива с сходни нужди защото малките и средни предприятия наистина в сектора са носителите на значителна иновация. Финансовото подпомагане ще бъде необходимо за тези инициативи, които всъщност ще тласкат напред е, е, сектора, отрасъла. Е, съответните приоритети трябва да бъдат дефинирани, особено от тези е, в научно-изследователската дейност и които са съсредоточени върху е, сектора аквакултура. Основни аспекти, е, които се очаква да дадат ласък на европейската аквакултура, според нас са отглеждане на нови е, видове, е, които се намират на по-низко равнище на, в хранителната мрежа, например първични или вторични производители, това ще отдели за бъдеща аквакултурата от е, нейната зависимост от дивите, е, от е, риболова на диво в естествената природа. Инициативи за подпомагане производството на местни европейски видове, също така използването на техники, които са, не вредят на околната среда, изследванията за видове, които които се възприемат в е, замърсени региони, например, ще бъде високо оценено, особено в случаи, когато тяхното производство е, е важно за местното възстановяване на околната среда. Европейската, е, за да може европейската, европейските учени в тази сфера да, да, бъдат, да вземат водеща роля, е, крайната цел на, на научно-изследователска дейност в аквакултурата би трябвало да има за цел да установяваш здрави, да поставиш здрава научна рамка, както за основните, така и за приложените е, изследвания. Европейската аквакултура и промишлеността е, в... и съответната индустрия би трябвало да има ясно дефинирана роля, като си постави научно-изследователски приоритети и оценява научните предложения които се очаква да допринесат за развитие на сектора. Инициативата за създаване на нова рам, ново рамко законодателство за европейската аквакултура е, е, се приветства като много навременна. Законодателен документ, такъв един законодателен документ трябва да е, е да е едно мощно средство за развитие, което да даде тласък на аквакултурата в новите условия. Трябва Европа трябва да се превърне в световен е, лидер в това отношение, световен фактор, е, е, като развива възможностите за по-нататъчно развитие на аквакултурата в, в, в световните океани. За да се постигне тази цел, е необходимо да имаме последната дума на модата в техниката, в технологичните постижения и освен това, това е, здрави предприятия, които могат да предприемат риска, да инвестират, е, това ще бъде наистина крайъгълен камък на следващия един план. Благодаря много. Благодаря, че спазихте, че се вместихте в е, е отпуснатите 15 минути. Сега двама души имам на списъка за изказващи се. Един от тях съм аз, но преди това ще дам думата на господин Валеса. Валенса. Благодаря, господин председател. Е, мисля, че мисля, че това е основна, ключова дума, която се използва за описване на състоянието на сектор аквакултура в Европейския съюз, особено по сравнение с Азия и Латинска Америка. От това, което чухме до тук, е, можем да направим е, няколко интересни заключения. Но преди всичко, мисля, че трябва да се опитаме да е, потърсим научна и финансова подкрепа за аквакултурата и развитие на аквакултурата, особено е, традиционното е, такава, която играе много важна роля за поддържане и на биологичното разнообразие. Друг аспект, който бе засегнат тук, е съответното проследяване и контрол на европейски и вносни продукти, е, така, щото те да, да отговарят на съответните екологични и здравни изисквания, хигиенни изисквания. Чухме го и от а, е, е, ораторите, но когато говорим за аквакултура, трябва да помним, че рамковата директива за водите е ключова за аквакултурата. Един от принципите, залегнали в тази директива е именно принципа на зачитане и защита на водните ресурси, на водните басейни. Този, който ползва водни ресурси, трябва да си плати за това. Това е очевидна истина, но често не разбираме разликата между ползвателите на вода, на водни басейни и начина по който го правят защото в аквакултурата, разбира се, водата не се използва, е, не се консумира като такава, тя е част от, е, от е, околната среда. Известно време, за известно време ние чуваме предложение за налагане на такса за ползването на водата за рибни стопанства, за рибарници. Мисля, че това е разбираемо от друга страна не може човек да, да наложи такса за въздуха, е, който е, сухопътните животни във фермата ползват. Така че трябва да намерим едно решение на нивото на директивата, рамката директива за водите, за да може този проблем да се схваща е, правилно. В Унгария, например, те са въвели такса говори, че е, са вели такса, която всъщност е довела до, е унищожила аквакултурата в е, е, Унгария. Ето защо би трябвало да е, заложим съответните принципи, така че е, аквакултурата да използва своите ресурси по един разумен и ясен начин. Благодаря го, господин Валенса. Няколко коментара бяха направени за е, добруването и здравето на, е, на аквакултурата, нещо, което също трябва да следи много отблизо в този отрасъл, но белята е, че, както показа и господин Милана, ние внасяме огромни количества риба извън Европейския съюз. Господин Валенса каза, че трябва наистина много стриктно да, да прилагаме същи стандарти за вносната риба. Но това е едно, което Европейския съюз не, е нещо, което Европейския съюз не признава като условие за блокиране на е, внос на риба отвън. Значи, е, по правилата на Световната търговска организация е, здравето на животните не е признато, е, признат принцип. Когато говорихме за Пангасиус и индустриалните ферми е, в е, поделтата на река Меконг, ще открием, че рибата е, от там няма нищо общо с стандарти, които ние се стремим да, да спазваме в Европа. И е много жалко това. Единственият начин, по който можем да действаме е да образоваме потребителите на тях. Пангасиус им е изключително ефтина, но, но това е за сметка на здравето им, например. Това е една конкретна е, тема, която исках да поставя, е, всъщност да, въпрос, който поставя връзка с господин Милана. Въпросът за уравнението между, е, както се нарича, fish in and fish out – значи внасяш риба, за да храниш фермата. Значи, рибата се храни с друга риба и с рибно брашно. Значи трябва да внесем други субстанции, други продукти от растителен характер, за да храним рибата, за да намалим този, за да спазваме това оздравление, колко риба се изразходва за храненето на рибата. Значи 30, е, 70% е, рибно брашно, за 30% е, растителни продукти за аквакултурата, мисля, че много трудно се възприема това от учените. А сега съотношено е 40% рибно, процента рибно брашно срещу 60% растителни продукти. Много не можем да получим риби вегетарианки е, или е, да, да имаме изцяло риба, която се отглежда с ечемик или соя, но ако докараме това уравнение до нивото, е, за което казах, това вече е нещо. Често казват хората тук, е, е, процента на превръщане е, на преработка на храна също е много, води много загуби. Понякога се обработят 6 кг риба, за да се получи брашно, с което ще се произведе 1 кг култивирана риба, риба в рибарник. Например, в Шотландия сега съотношението ни е сведено до 1,100 грама рибно брашно за 1 кг сьомга. Ако, ако сравним това с птици и пилета, 2,5 кг водят, е, се използва за производство на 1 кг пиле. В, при говежото 7 кг е, е, месо преработено се използва за използването на 1 кг е, говеждо. Трябва много да внимаваме преди да, да, така, да критикуваме прекалено остро производството на рибно брашно и рибно, рибено масло. Може би по-късно мога да може да говорим за това как да, изпол... да произвеждаме повече рибно брашно, като използваме е, изхвърленията, но това е друга тема. Благодаря. Think... Благодаря. Мисля, че ключовият въпрос за формулата между растителното брашно и рибното брашно е много храна и разбира се, няма. Има и риби вегетарианци, като шаранът, например, пък и други. но има, разбира се, е, такива като калканът, треската, сьонгата, пък и тонът, ако щете които в никакъв случай не могат да ядат само вегетарианска храна. Но в Европа ние че ли повече обичаме рибите, месоядните риби. Разбира се, отношението между единия и другия вид храна сега е по-добро, отколкото по-рано. Това става дума за растителните смески в брашното, с което се захранват рибите. Знам, че норвежката сьомга се отглежда, поне така се твърди, с отношение едно към едно. Преди половин година имаше една телевизионна програма в Швеция. Виждам, че вие кимате от, за потвърждение където се показа, че дори и норвежците не могат да постигнат съотношение едно към едно, по-скоро става дума за отношение две към едно. Най-интересното обаче би било да видим какво е положението в света. И ФАО твърди, че вече почти сме постигнали границите на това, което можем да ловим и използваме за целите на изхранване на рибите в рибарниците. Значи съществува загриженост по отношение на устойчивостта на рибните запаси, запасите на риба. И разбира се, това е свързано с улова и доколко може и трябва да се лови. Представителите на промишлеността чуха вашите разсъждения за полезността от субсидиите. Мислите ли, че ви е необходима помощ, за да може вашия промишлен отрасък да расте от тук нататък или нормалните пазарни механизми ще бъдат достатъчни, за да може да се увеличи делът на аквакултурата, на аквакултурния сектор? Има, разбира се, различни места. Едни са по-благоприятни за аквакултурата. В това отношение Норвегия, разбира се, е в отлично положение. В фьордите, чистите води, които се стичат от планините. И разбира се, когато се разположат аквакултурни пространства, там където а, свежата, чистата, сладката вода на реките отмива и се смесва с солената вода в фьордите. И по този начин много по-лесно се отглеждат сьомгите, защото те, както знаете, имат нужда от сладководния резервуар също така. Съществува, разбира се, и въпроса с болестите, но бих искал да попитам реалистично ли би било да кажем, че аквакултурното производство може да се разширява. Доколко мислите, че то може да нарасне, например, в Испания или пък в южните части на Европа? Благодаря. Бих искал да помоля господин Папа Харисис, ако иска да отговори на повдигнатите въпроси. Благодаря. Най-напред бих искал да отговоря на първият въпрос – Относно нуждата от субсидии. По наше мнение, субсидиите са необходими винаги, когато искаме да дадем тласък в развитието на един а, сектор. Разбира се, а, стимули могат да дойдат и от пазара. Но ако искате наистина да постигнете темповете на растеж, а, които имахме преди 15-20 години. И ако искате да създадете една по-сигурна среда за инвеститорите, за а, в сравнение с други области с висок инвестиционен риск, е необходимо да има субсидии, по наше мнение. По отношение на разполагането на аквакултурните стопанства. Това е ключов въпрос. Критериите, които използвате, за да определите къде точно да построите рибарник. В Средиземно море вече имаме в това отношение опит повече от 20 години. Става дума за аквакултурно отглеждане на риба в морска среда. Милиони вече са инвестирани, за да се измери въздействието на средиземноморските аквакултури върху морската среда в Средиземно море. Твърдо вярваме, че средиземноморското а, аквакултура има бъдеще. На някои места теченията са много силни, дълбочината е, голяма, 60-70 метра. И на, на такива места могат безопасно да се разположат развъдници, рибарници, без значителни проблеми по отношение на производството и темповете на растеж. И сега да отворя една малка скоба. Примерно по отношение на паразитите искам да кажа нещо. Разбира се, паразити съществуват. Но това зависи от температурата, от качествата на водата и от гостоприемника. В е, рибарниците на лице са и трите условия. Нормално е да има паразити. Дори в дивите, при дивите риби имаме паразити. Но в никакъв случай не може да се каже, че това застрашава нашата работа. Thank you very much. Indeed, any of the other uh, speakers care to say something? Mr. Arnonson. Can I just, uh, uh, I'm, I'm an outsider. Аз съм, разбира се, външен лице. Аз съм член на съвета по аквакултурна технология и иновации. И когато говорим за насърчаване на научните изследвания в Европейския съюз, една от областите това е научната, на което трябва да специално внимание да се отдели, това е научните изследвания – по-късно ще ви кажа как прилагаме този принцип към развитието на производството на сьомга. Господин Лоредо. Да, две бележки имам. Коментари по-скоро в отговор на питането на госпожа евродепутата. По въпроса до къде може да се разрасне аквакултурата, в конкретния случай с Испания, аз мога да ви дам пример с Галиция и за тази миналата година по-точно. Има две големи инвестиции, които очакват развитие. Подготвени са и очакват получаването на разрешение. Едната е 5400 тоново съоръжение за калкан – новопостроено, а пък на второ място е едно разширение на една норвежка фирма, което възлиза на около 30 милиона евро тази инвестиция. Виждате, че и в двата случая говорим за изключително социално устойчиви региони. Очевидно е, че Калкан може да се отглежда най-малко от на 3 км и половина разстояние от обитаеми от обитаеми, от населени места, защото в противен случай няма къде да се изхвърлят отпадните води, които са пълни с бактерии. Аз лично не съм технически специалист, но така или иначе се знае от обща култура, че всички че целият зоопланктон, който свободно вирее в водна среда, когато попадне в, на сушата, се превръща в бактерия, в заразен организъм. Аз лично бих могъл да ви дам два или три примера за идеи, които може би технически специализираните лица могат да разширят. Говори се от една страна, че критериите, бъдещите критерии на евроинституциите залагат на местните местните рибни видове, но в Испания и в Галиция със сигурност няма такива тревопасни, ако мога така да ги наръка, или водораслопасни риби. Това може, разбира се, да се компенсира с развойна дейност – за да може в храната за риби да има все по-малко рибно брашно. Това първо. И второ, може непрекъснато да се увеличава съдържанието на зърнени продукти в тези храни. Няма обаче достатъчно зърнени продукти, които със сигурност да не съдържат генетично модифицирани организми или поне никой не си слага подписа, никой не сертифицира с лека река подобен е, вид продукт, тъй като остават вече в света много малко много малко ферми, селскостопански ферми имам този път предвид, където със сигурност да няма генетично модифициране. Днес, например, в супермаркетите внимават много какво продават, именно поради това, че не се знае със сигурност откъде произхождат или дори да се знае със сигурност няма абсолютно сигурно участие или неучастие на тези ГМО-та. Сега, нещо друго, което можем да използваме, са така наречените кръвни продукти, кръвни продукти, които произхождат от преживни животни. Лимитът тук е 5%. И това именно е най- препоръчваното съдържание от специалистите. Аз обаче много рядко слушам за подобен вид хранителна съставка, сякаш по естетически, а не по хранителни причини но нищо не може да бъде идеално като разрешение. Не всички яйца могат да се поберат в една и съща кошница. Се някой ще изпадне, се някой ще се щупи. Не знам защо обаче на аквакултурата и се предявяват много повече изисквания, отколкото обикновеното животновътство. Говедовътството, например, в Галиция, което също е много добре развито, за Кравефермите обаче няма чак толкова високи изисквания, колкото за аквафермите или за развъдниците на калкан. Не си обяснявам аз тази разлика в изхранването и във всички, покриването на всички биологични и екологични критерии. Аз давам непрекъснато примери от Испания, защото това е контекста, който най-много добре познавам. Аз обаче не съм чел никъде проучване, в което да се твърди, че има отрицателно, вредоносно значение, вредоносно влияние, ако се използват тези кръвни продукти. Сега минавам към политиката на водните ресурси и тяхното замърсяване. Има специална обществена служба, която измерва, замерва непрекъснато замърсяемостта на воните, които са разположени близо до такива рибни развъдници, за да се види до каква степен замърсяването представлява или не заплаха и няма нито едно рибно стопанство, където да са замерени пределно допустими или надхвърлящи ги стойности, а пък за другите селскостопански или дори животновъдни стопанства има такива замервания. Значи няма никъде индикации, няма знаци или проучвания, които да показват, че рибните стопанства са опасни за околната среда. Докато, пак повтарям, за други стопанства можем да получим такава информация. 5 милиграма кислород на литър вода. Това е нормата и всички наши замервания са под тази норма. И в Галиция особено нормите са изключително строго спазвани, защото в противен случай направо се затваря съоръжението развъдника. Какво би могло да се получи, ако имаме прекомерно съдържание на органични вещества в водите? Това ще доведе до повече съдържание на органична хранителна материя в водата. И до подобно подобна концентрация на хранителни вещества се, се достига, когато изминат 20 години от действието на даден развъдник. Благодаря. Благодаря много. Това е много интересно, но като че ли вие се паникьосвате, че е, използвате ГМО продукти. Ние е, милиони тонове ГМО соя внасяме и използваме. А, така че не всичко, което е свързано с геномодифицираните организми, трябва да ви плаши. Трябва а, да свикнем с факта, че колкото по-скоро започнем да използваме ГМО, толкова по-добре. И сега може би да минем към втората част на нашето изслушване. И с голямо удоволствие ще дам думата отново на господин а, Петър Андерсън да представи своя доклад. Mrs. Um, aren't we skipping Mrs... Изпускаме ли госпожа Дон Пърчес? Uh, uh, Добър ден. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа, членове на комисията. За мен е удоволствие и чест да говоря днес за отглеждането на сьомга и нашият опит в Норвегия. Бих искал да ви кажа как сме изградили тази промишленост за отглеждането на сьомга в Норвегия. За онези, които познават нашата промишленост, знаят, че е, ръстът е невероятен. Започнахме в края на 60-те, началото на 70-те години, но от началото на 80-те години промишлеността за отглеждането на сьомга започна да расте и виждате е, какъв фантастичен ръст има тя. Ние сме най-големия производител на сьомга в света. Около 50% от всичката сьомга, сьомга произведена в рибарници се произвежда в Норвегия. И трябва да кажа, че а, ние сме, държим дял около 25% от световното производство. Сьомгата е така най-голямото, най- най-много се произвежда, 800 000 тона сьомга произвеждаме. Това е около три пъти а, всички други селско-стопански животни, които се отглеждат, три пъти повече, отколкото всички други. Значи, това са около 4 милиона порции годишно и а, а, на стойност износът е около 3 милиарда евро. Отрасълът в него работят около 20 000 души, доста много и много от тези работни места, повечето от тези работни места са в селско-стопански райони. Както виждате, съществува много ясна тенденция е, за обработване на рибата на място. В течение на много години е, изкормената риба я изпращахме извън страната, но сега е по-интересно да я транжираме на място. И тук на този диапозитив виждате, че ние сме, ви е показано, че ние сме най-големият световен производител. Сьомгата е много важен, износен, износно перо. О, около 50% от морските продукти е сьомгата. По отношение на стоеността на морските храни, които изнасяме, само Китай изнася повече от нас. И тъй като Европейският съюз трябва да внася около 60% от морските продукти, които потребява, трябва да кажа, че ние изнасяме около 97% от обема на нашето производство. На този слайд виждате как се е променила технологията и това е нещо, което искам да подчертая във връзка с иновациите и развитието на отрасъла. Фантастична промяна настъпи в този отрасъл. Виждате как изглеждаха рибарниците преди 40 години и как изглеждат сега тези аквакултурни басейни. Имаме една дълга, дълга брегова линия, добре защитена, затоплена от голстрима от Голфстрима. И там има много подходящи места, където могат да се изградат рибарници. И този отрасъл бе изграден от хора с визия, с е, новатори, които желаяха и бяха готови да инвестират в него, но те получаваха и политическа подкрепа, което е много важно, когато се изгражда един нов отрасъл имахме в минало и все още можем да разчитаме на политическа подкрепа. Както видяхте, това е много важно износно перо и значи, има голямо значение за страната като цяло. Нормите при нас са много строги и необходимо е да бъдат именно така. Това е, се потвърждава и от опита на други страни, защото когато няма строги правила, отрасълът тръгва надолу. Една от нашите най-големи постижения, това е доброто сътрудничество между научното изследване, регулирането и производството. И разбира се, за наш късмет, пазарът на, сьом, на сьомга расте много бързо, с темповете му са 5 до 10% на ръст годишно. Ето виждате тук една производствена единица. Ще ви покажа размерът на тези пръстени, но сега е тенденцията към по- големи производствени единици, интегрирани производствени единици – Опитваме се да убедим нашите колеги в отрасъла, също така и властите в Норвегия, че е необходимо нашата брегова линия да бъде разделена на големи производствени единици, които могат да се управляват интегрирано. Това ще осигури биосигурност и ще намали опасността от болести. Това е Рика Хел хотел, близко до летището в Стромхайм. И а тук виждате а, пръстена, а, за да добиете представа за неговият размен А, около 160 метра обиколка. А, и в този обем не трябва да се забравя, че имаме 97% така свободна чиста вода. Само 3% от целият обем се заема фактически от телата на рибите. При нас регулирането на отрасъла е много строго, както вече казах. Последният закон за аквакултурите влезе в сила в 2006 година. И тук виждате законите за транспорта, регистрирането, разрешителните, разрешителните, използването на територията. Миналата година норвежкото правителство оповести стратегия за устойчиво производство и Е, най-интересно е, са областите, които се третират, не трет области, които се третират с генетично взаимодействие и изпускане на е, видове на свобода, замърсяването, болестите, използването на терените и храненето и храните. Отглеждаме атлантическа сьомга, но също, разбира се, тя се лови и в диво състояние. Както може би всички знаете, запасите от атлантическа сомка не са добри. А, така е и в Норвегия, въпреки че ние все още имаме доста запаси, които се развиват сравнително добре. Така че в нашия отрасъл ние сме били обвинявани, че застрашаваме здравето на тези диви е, запаси от риба, като онези риби, които успяват да се изплъзнат от нашите рибарници, заразяват рибите, които живеят на свобода. Но трябва да ви уверя, че ние правим всичко възможно, за да предотвратим а, изпускането на рибите от рибарниците в а, открито море. за да не могат да се предават болестите от нашите, отглежданите от нас риби на дивите риби. Това е работа, която е непрекъснато обект на нашето внимание. Намаляването също така на оттока от рибарниците, за да бъде осигурено здравето на водите, а също така да се стремим да намалим зависимостта си от суровини, морски суровини за изхранване на рибата. Опитваме се да ангажираме всички заинтересовани в този процес, защото а, отглеждането на сьомга става в морето, а морето е на всички ни. Съществува доста голям интерес за това е, от въпро, към въпроса дали нашата дейност вреди на морето. А очевидно, че на подобна дейност би могла да има отрицателно въздействие върху морските ресурси. Преди няколко седмици бях в Париж на една а, среща, а, среща на високо равнище за морските храни. Там около 120 души а, обсъждахме устойчивостта на производството на храни, които идват от морето. Интересът към нашата среща беше голям. Знаем, че много групи защитници на околната среда дават съвети на потребителите какво да купуват и какво да не купуват. И това е нещо, на което ние обръщаме голямо внимание, защото в наши интереси е производството ни да бъде колкото може по-устойчиво. Виждаме, че все повече вериги супермаркети заявяват, че ще купуват и продават само морски храни, произведени в устойчиви условия. И разбира се, те се пристъпва и към един вид доброволно сертифициране. разбира се, имаме и съветът за морските ресурси, който се грижи за дивата риба, а в нашия отрасъл имаме екологични и качествени норми, но за момента, най-малкото при сьомгата, нямаме норми, които са достатъчно добри, за да могат да осигурят е, устойчивост на развитието на отрасъла. В момента се разработват подобни норми. Някои е, се разработват от е, ГАА, Световният алианс за аквакултури а други се разработват а, а, в рамките на диалогът а, аквакултурно отглеждане на сьомга. И в резултат на тези разговори ще се разработят нови норми за устойчивото отглеждане на сьомга. Както бе споменато от господин Стивенсън, Сьомгата много ефективно а, освоява храната, която и се дава. Нямам време да говоря за това в подробности. Но най-малкото в Норвегия, но мисля, че подобно е положението и в други страни, където се отглежда сьомка, нито един друг животински организъм не е така ефективен в използването на оползотворяването на храната. Често ни обвиняват, че използваме прекалено много рибено масло и рибено брашно, но всъщност ни намаляваме делът на тези продукти в изхранването на сьомгата. В смеските през 1999 година рибното брашно е било около 60%, днес то е около 25%. И имаме а, в, при някои а, схеми на хранене а, може да се стигне до 15% дял. Защото сьомгата, за разлика от други риби, тя няма изисквания към определени материали. Тя има изисквания към аминокиселини, протеини, а, масни киселини, които трябва да получи. Така че не можем да говорим за суровините изобщо трябва да говорим за конкретни хранителни елементи. Ако говорим за общото производство на е, рибено брашно, то остава непроменено през последните 35 години. Виждате, зелената линия в графиката показва увеличаването на световното производство на шелмга и ще видите, че нашият отрасъл – няма почти никакво въздевляние върху производството на рибено брашно. В Норвегия имали сме проблеми с изпускане на риби от рибарниците, но сега имаме задължителни стандарти, въведени през 2004 година. Минаха няколко години преди те започнат да действат – и около 5 милиона ноки бяха инвестирани. Виждате, че от след 2006 година изпуснатите риби, които се изпускат на свобода, намаляват. Разбира се, това, което трябва да бъде нула, още не сме стигнали до там, но вървим нататък. Ние смятаме, че трябва да използваме биологични инструменти. Има една риба, която може да я наречем риба чистач. Тя яде, изяжда паразитите. Използваме тази риба, за да нашите рибарници. Но за да не накърним запасите от тази риба в диво състояние, ние започнахме да отглеждаме в рибарници, за да може чрез нея да контролираме паразитите в, в, в рибарниците, където се отглежда шомга. По отношение на а, въглеродният отпечатък, а, анализирали сме го. Анализирали сме емисиите от а, парникови газове на отрасъла проучването е направено през 2008-2009 година и както ще ви виждате на тази графика, шомгата отглеждана в рибарници е а, така много конкурентна по отношение на парниковите газове, които се отделят при нейното отглеждане. И накрая някои важни области за научни изследвания. Преди няколко години започнахме създаването на Европейска аквакултурна платформа за аквакултурна технология. Идентифицирахме важни области е, за научни изследвания, е, биологическия цикъл, е, устойчиво хранене, здравето на рибите хуманното отношение към тях, потребителите и така нататък. Имаме стратегически планове за научни изследвания във всички тези особено важни области. И така, накрая искам да ви благодаря за това, че ме слушахте внимателно. И ако искате да знаете как смятаме по-нататък да развиваме проблемите на устойчивостта, на ваше разположение нашия доклад от 2008 година Давам ви а, линк, чрез който може да го намерите и свалите от интернет. Това е доклада за 2008 година, но доколкото аз знам, това е първият по рода си доклад в а, нашия отрасъл от този вид. Благодаря. Много ви благодаря за това обяснение и само да ви представя, че забравих в началото тази група от шотландски студенти, които са днес на гости, идват от е, риболовен регион, който зависи много от риболова като поминък, така че сигурно са много щастливи да чуят как и нас ни занимават тези въпроси и особено въпросите свързани с техните земи или с техните води, сьомгата, както чухме преди малко. И така, освен всъщност днесните поканени оратори, има и много изтъкнати членове на нашата комисия. Господин Хакман, господин Стивенсън, те също са шотландци. Започнах с господин Хакман, защото господин Стивенсън винаги е добре представен, винаги седи до мен, така че не го забравям често. И така, сега, госпожа Дон Пърчес – от Единбург също продължаваме с шотландско присъствие. Е, Шотландия е навсякъде. Давам думата. Е, да, днес е случайно стечение на обстоятелствата. Не сме го направили нарочно, за да впечатлим шотландските студенти. Давам думата, значи, на госпожа Пърчес. Заповядайте за 15 минути. Здравейте, дами и господа. Благодаря, че ми давате възможност да ви представя този доклад. Казвам се Дон Пърчес и аз съм е, работя в обществото, в е, дружеството за е, опазване на морските животни и крайбрежието ни. В следната презентация бих искала да ви запозная с факторите, които водят до устойчивост на аквакултурата. Също така се спрея и някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да постигнем устойчиво развитие на този сектор. И накрая ще помисля за това каква посока ще е, върви бъдещето на този отрасъл. Е, ще, се, ще започна от някои от е, уводните бележки на господин Милано за е, отнасящи се до акваиндустрията. ще се спре на някои въпроси, засегнати в дискусиите днес след обед. Първо ще ви запозная с основните фактори, които дават ласък на индустрията и основните проблеми, които възникват Растящото търсене е, от аквакултурата се държи от, е, до някъде на увеличеното потребление, което е 20 кг средно за Европа. С половината от цялата е, морска храна, която в момента се култивира изкуствено, това може да си представите какъв товар е върху, какво време е върху, върху индустрията. Друг важен фактор е по-голямото търсене е, в резултат на нарастване на населението. Трябва да изхранваме, е, в следващите 30 години ще изхранваме още 2 милиарда души на Земята е, или 1 милиард в следващите 10 години. Този диапозитив този, от доклад на ФАО показва а, растежа а, в а, промишлеността последните 30 години рибарството и капацитета на рибарството през последните години е, няма, е, не може да отговори до такава степен на е, темповете на нарасналото търсене. И в обобщение, значи факторите на растеж все по-голямо, по-увеличаващо се население, увеличаващо се потребление на глава от населението, и е, е, достигане максималния капацитет на, на е, рибните запаси в е, е, естествената природа. Всички тези фактори водят до увеличаване на търсенето е, и натиска върху е, аквакултурата за е, предоставяне на рибата, която не достига иначе и морските е, обитатели, които е, се използват за храна и не е, достигат в естествената природа. Ще се спра кратко и на е, факторите, е, водещи до устойчивост е, има фактори, които повишават съзнанието за, за необходимостта от устойчивост. Все повече се засилва съзнанието на хората и търсенето и интереса към происхода на храната, която те консумират. Някои, както някои неправителствени организации, подчертават е, основни е, поводи за, за притеснение, други пък ни насърчават за търсенето на по-добри е, практики с заостреното внимание на потребителите трябва да видим какво всъщност води до, до тях. В End of the Line, uh, The End of the Line е филм, който наистина обръща внимание на, общ, на обществеността върху тези проблеми и подчертава какви са проблемите, които пресичат от, от ловуването на диво, както и на унищожаването на месоядните видове риби, на други, които се ползват човека, както аншла и така нататък и разбира се, е, колкото до потребителите, потребителите търсят информация, за да могат да решат е, коя, е, коя риба всъщност е продукт на устойчиво развитие, устойчива политика. Някои на организации наистина предоставят информация, която насочва потребителите. Е, дистрибуторите също търсят пазарна устойчивост. Е, те, е, те разработват собствена политика и я превръщат в преимущество на, на пазара. Например, обръщат внимание на околната среда, в която е ловена рибата. Сега да помислим върху това какво иска потребителя в Европейския си, в проучването за отношението към е, рибното стопанство от 2008, което е спонсорирано от Европейския съюз, е, има няколко констатации. Е, има загриженост относно устойчивостта на аквакултурата. Освен това, разработването на качествени етикети също ще заостри вниманието на потребителите и ще развие тяхната усещане за това какво трябва да. Е, е, какви продукти да търсят на пазара. Някои примери за това ще се спра на един-два. Е, стандарти на търговци на дребно, те те, те разработват собствена политика и стандарти, които обикновено са насочили към потребителя. Е, етикети за аквапродукти е, включват органични е, биостандарти, имахме върху това вече презентация, стандарти за хуманно отношение към животите, здраве на животите и така нататък. Има и един, една разработка на съвета за сигурност на аквакултурите, която също води до важни констатации. Необходимо е да се разработят и стандарти за различните е, видове аквакултура. Тези стандарти всъщност е, ще е, бъдат на разположение на съвета за, за управление на аквакултурата и ще, до него ще има достъп хора, които проявяват интерес. Видовете, които са, попадат в тези стандарти са сьомга, скариди, сриди, е, пангасиус е, и е, Кабел и Треска. Да видим какви са въпросите в, по отношение на свързани с околната среда. Тук става дума за е, една е, е, група за дискусии, в която участват много заинтересовани страни. Искам да се позва на някои точки, които те обсъждаха вместо тази група, вместо да търсим другаде. Тази година те наблегнаха на необходимостта от законодателство, регулиране, защита на местообитанията и видовете, е, ползване на водата, качество на водата, екзотич, използването на екзотични видове, е, е, на ГМО, използване антибиотици, химикали, заболявания, здраве, е, контрол върху хищните видове, е, източници на фураж и хранителни продукти в е, морски и, сухопа и земни, ефективност на изхранването, използване на енергия, социални въпроси и изпускане на, на рибни запаси при риболова. Е, всичко това е, трябва по някакъв начин да бъде отразено и на е, биоетикета. Един от въпросите, който възниква от този списък е, от елементи е нещо, което, за което стана дума днес по една радиостанция. Това е въпрос, който е подчертан в доклада на ФАО за, на тема Състояние на световното рибарско стопанство и аквакултурата 2006-2008 е, там се каза, че всъщност потенциала световния вероятно е, е, е, е, капацитета е изчерпан на световния океан от е, е, риба да поговорим малко за наличността на ресурси и е, ще ви представя също, е, същата информация в различен формат. През последните 25 години производството на рибно брашно и масло остава стабилно като обем Знаем, че е, ловуването е, в дивата природа не може да е, се разширява неограничено и е, индустрията всъщност се, се е увеличила, разширила, все повече риба се произвежда в рибарници, иновации нова техника, е, всичко това помага да се увеличи производството без да се е, натоварва ресурса. За да може да расте тази индустрия, трябва да сме е, иновативни, трябва да започваме да използваме рибното брашно и масло по един много стратегически начин. Господин Стивенсън спомена за процента на конверсия между колко, колко рибни продукти се използва изхранването на другата риба. Наистина, това съотношение се е променило драматично и сега стигаме до 1,5 е, към 1, т.е. 1,5 фишен продукт, рибен продукт се използва за 1 кг риба би трябвало всъщност да се прецени колко, колко какъв, е, колко килограма мокра риба е, отиват за производство на 1 килограм е, сухо вещество, с което се изхранват е, риби в аквакултура. Трябва да имаме преди, че се използва също така и рибно мас, рибено масло и добива от мокра риба е около 5% средно значи е, заслужава да обърнем внимание и на използването на е, рибено масло. Както казах и преди, индустрията се развива, разширява, именно защото е, иновацията е ключов фактор, но ако искаме да вървим напред, трябва да използваме още повече. Е, един от говорещите тук говори за кръвно е, брашно. Това заслужава също да се проучи. Ще поговоря малко за бъдещето развитие. Знаем, че бъдещето на промишлеността зависи от е, здравата среда, в която е, оперира. Потребителите все повече съзнават е, проблемите, които са свързани с производството на храната им като цяло, не само на морската храна разработването на екоетикети за, за отглеждане във ферми риба, достъп до ресурсите, е, с все по-важно ударение върху устойчивостта на околната среда, е, ограничаване е, на достъпа до ресурсите ще ни тласка към ограничените ресурси всъщност ще ни тласкат към иновации и това пък е фактор за развитие на е, отрасъла като цяло. Подчертани са възможности в е, доклада за устойчиво развитие на аквакултурата в документите от 2009. Тук е, се установява, че е, технологиите помагат за устойчивото развитие е, и да, за пускането на пазара на високо, продукти с високо качество които да са конкурентни на, на продукти, внасени от е, страни извън Европейския съюз. необходимостта да се е, поставят, формулират е, така сериозни стандарти е очевидна. сега, разбира се, остава тези неща да се преведат на практика. Економиката, както знаете, действа в околната среда, не обратното. И не против нея действа заедно, а не срещу околната среда. В заключение, според мен, екологичната устойчивост не е преграда пред е, растежа. Нарастващото население е, е, и е, все по-еколого е, хората с определено съзнание за необходимостта от опазване на околната среда потребители на, на, на морски продукти. Е, всичко това върви ръка за ръка. Благодаря ви за е, вниманието. Това е една моя снимка. Тук е, искам да покажа, че става дума за една производство. Аз искам да го опитам сама, така че е, искам да е, добия практическа, практическа представа за, е, от производството и по практически път да потърся и да намеря решение на някои от проблемите. Това е моето потапене в производството. Благодаря. Благодаря ви аз. И сега преминаваме към последния оратор. Това е господин Петър Хефермей от Ирландия, директор на Морски институт в Галуей. Заповядайте. господин председател, винаги е хубаво той, който говори последен, да говори кратко. Така ще сторя и аз. Искам да спомена неодавнашното съобщение на комисията за устойчивото бъдеще и особено за ролята за научните изследвания и иновациите. Чухме, че има в това отношение редица инициативи. Първото, което искам да кажа е, че научните изследвания и иновациите обхваща усилията на европейско ниво, Европейската комисия и надолу, като вървиме до местните власти. Важно също така е да се разберат рамките, в които действат научните изследвания, иновациите. Говорил съм по-рано за стремежа към създаване на интегрирана морска политика, интегрирани научни изследвания в Европа, в Европа и се радвам, че идеята се възприема. Искам да благодаря на ирландските а, депутати, особено господин Галагар, за неговията подкрепа. Има редица реални проблеми, през които а, сме изправени, преди да може да осъществим амбициите, изложени в комуникето на комисията. Има истинско съревнование за пространство. Има много а, интересни, нови резултати в научните изследвания, които могат да ни помогнат да решим някои от ключовите въпроси. Има възможности, но има и нови предизвикателства пред аквакултурата и всъщност пред всички отрасли, свързани с морето. Част от тях са свързани с измененията в климата. Други познаваме от десетилетия, но те може би в момента се променят. Те носят и рискове, носят и нови възможности, затова трябва да бъдат добре разбирани. А, въпросът е как да преодолеем застоя. И знанието е ключов инструмент, който трябва да се използва разумно, за да се е, използва потенциалът на а, отрасъла, за да можем а, да помогнем за разработването на нови инструменти за управление и развитие на този отрасъл. Европа а, финансира научните изследвания в тази област. Предишната, шестата рамкова програма инвестира близо 100 милиона в различни области, свързани с аквакултурата. В сегашната а, седма рамкова програма до сега са вложени около 33 милиона. Сегашната рамкова програма, която е по-щедра по отношение на аквакултурата, съществува убеждението, че аквакултурата не се развива така добре, както можеше да се очаква от помощта, която и се оказва. Има много големи възможности, скрити в тази рамкова програма защото тя е така структурирана, че дава възможност морските науки да се финансират по абсолютно всички части на рамковата програма. Ще предложа няколко заключения и ще споделя с вас няколко мисли, но ето пътя по който всички ще трябва да преминем през близко бъдеще. И бих препоръчал това. Вашата комисия да оцени приоритетните области. Дали те са областите, които в момента получават достатъчно финансиране. Значи, отговарят ли, е, приоритетите, отговарят ли приоритетите на правителствата, на приоритетите на учените, на приоритетите на безопасността, на приоритетите, които парламентът вижда. Използваме ли пълните възможности на съществуващата рамкова програма за решаване на проблемите, при които сме изправени. Знам, че винаги може да се поискат повече пари, но още преди да го направим, преди да го сторим, трябва да видим използваме ли ефективно това, което получаваме. Защото, както казах, съществува убеждение, като че ли аквакултурата не бележи напредъкът, който можеше да се очаква от нея, когато се разработваха тези програми. Проблемите са а, реални, те трябва да се решават. Необходими са научни изследвания, необходими са иновации, за да се помогне чрез обективни научни средства за решаване на проблемите, пред които сме изправени. И аз дълбоко вярвам, че науката и а, иновациите трябва да служат на обществото, а не да бъдат цел сама за себе си. Вярвам също така, тъй като всеки производствен отрасъл работи в локални, регионални, национални и световни условия, че се е необходимо да има връзка между инструментите, които се използват от тези, които взимат политическите решения на всички тези равнища, за да може да се преодоляват трудностите, през които сме изправени. Защото иначе ще, е, неизбежно ще се проявят слабости. И накрая искам да направя четири препоръки и две заключения, които предлагам на вниманието на вашата комисия. Първо, научните изследвания и иновациите са направили много. Формулите на хранителните сметки, технологията на генетичното управление, техниката на използването на а, а, рибни стопанства в а, морето. И всички ние сме горди от постигнатото от науката в управлението на средата и в управлението на морската среда. Във всички промишлени отрасли, които са свързани с морето. Имаме научният потенциал да отговорим на предизвикателството, пред които сме изправени, обаче тези предизвикателства са значителни и за да можем а, да им отговорим. Интензитета, интензивността на научните изследвания трябва да бъде още по-висок. И така, първата ми препоръка е всички заинтересовани страни, които участват в изпълнението на рамковата програма, да направят критична оценка на ключовите области и ключовите инструменти, които се използват за да може да се решат ключовите проблеми с съществуващите си инструментариум. Смятам, вярвам, че а, комисията, която работи в тези рамки, подобно а, комисия, която се занимава с а, научните изследвания в областта на аквакултурата, подобно на подобна комисия в областта на а, селското стопанство, ще вземе решение така, че ключовите проблеми да бъдат идентифицирани, също така и ключовите приоритети, за да може да се използва цялостно научният капацитет, с който разполагаме. В тази област също много има различия в дефинирането на политическите цели на научните изследвания и иновациите в европейски мащаб. Необходимо е но повече хармония между законодателните цели и целите за безопасност на храните и продоволствено продоволствена и продоволствено задоволяване. Третата ми препоръка е да се отдели повече внимание върху изследване, научно изследване на управлението управлението на всички равнища, за да се взимат политически решения, които да се опират на фактите, безспорно установените факти. И необходима е взаимна връзка между всички тези решения. И последната ми препоръка към вас е да се положи усилие да се анализира това дали съществува оптимална връзка между структурни, научно-изследователски, регионални и иновационни фондове, за да може да отговорим на предизвикателствата пред обществото, през отрасъла в тази област, както и във всички останали. Благодаря, госпожо председател. Аз на вас ви благодаря. И така, преминаваме към дебата. На първо място поиска думата господин Струен Стивенсън. Бих искал преди всичко да благодаря на всички, които говориха пред нас, да им благодаря за техния принос, но и да задам няколко въпроса. Първо към, първи ми въпрос е към Дон Пърчес. С голям интерес слушах вашето, вашия доклад. Вие казахте, че сте много внимателни по отношение на рибеното брашно и рибеното масло и ресурсите, които използвате в момента. обсъждаме реформата на общата политика в областта на рибарството и един от ключовите въпроси е именно рибеното лото. Значи, един милион рибни продукти се изхвърлят годишно. И нещо, което ме вълнува, пък и ме тревожи, че ако въведеме в политика всичко да се изважда на брега, да не се хвърля, ще може тези шкартирани продукти да бъдат използвани за а, да се произвеждат а, хранителни смески за рибите, които се отглеждат. Това ще помогне за по-нататъчният ръст на отрасъла и ще се отговори на търсенето за повече рибено брашно. И, а втория ми въпрос е към господин а, Арнесън. Много внимателно се говоря, за да не се възприеме, че казвам нещо срещу а, норвежките а, а, производители на шомга. <laughs> Нали, разбира се, аз представлявам шотландските а, производители на шомга. Но какви а, а, възможности. Благодаря ви, господин Стивенсън. Давам думата. Всъщност всеки отделно ще отговаря. Няма много хора. Заповядайте, госпожо Пърче, за отговор. Uh, По отношение на скартираните, изхвърлени материали и използването им за рибено бресло, преди всичко трябва да гледаме да не хвърляме нищо. А, и като приемем това за изходна, изходна точка, а, трябва да намалиме това, което хвърляме, като използваме съответни инструменти, мрежи и така нататък. Сега по отношение на промишлеността, която произвежда рибено масло, мисля, че отговорният подход би бил да го оползотворяваме това всичко. А, какво а, ме тревожи при използването на изхвърлените, изхвърлените продукти. Това е, че може да създадем пазар за тях. Използването на всички, при използването на всички ресурси, разбира се, много по-хубаво е да използваме нещо, отколкото да го изхвърляме. Но боя се да не създадем пазар именно за такива а, шкартирани продукти, като създадем и финансови стимули да се изхвърля повече. Не знам а, колко практично би било, но да кажем, ако имаме един риболовен кораб, отива, фаща си квотата риба, има малко, има място останало в трюмовете. Или може би да кажа, дай да хвърлим още един път мрежите, каквото хванем, хванем. ще вземем все пак някой друг лев и за това. Тоест, докато използването на това, което се е изхвърля е добра идея, трябва да внимаваме да не създадем, да внимаваме да не създадем финансови стимули за а, създаване на такива а, излишни материали. Господин Арнесен има да сега. Сабиен? Uh, I will speak in English, sorry. Uh, Ще говоря на английски. Prefer English. Предпочитам на английски. Какво се случи в Чили? Историята е дълга, но ще се опитам накратко да я разкажа. Първо, това беше една невероятна възможност за бизнес. Хората разбраха, че там има пазар за сьомга. Разбраха, че Чили има едно крайбрежие, поне част от Чили има крайбрежие, което може да се използва за развъждане на сьомга. Южната част на Чили е, има отлични условия за производство на сьомга. Ня, не се обърна особено внимание на биологията и на биологичната сигурност и мерките свързани с това. Фермите рибарниците бяха твърде нагъсто Правилата не бяха достатъчно строги и още повече те не, бяха, не биваха налагани по достатъчно стриктен и суров начин. Не се обръщаше особено внимание на е, капацитета на околната среда да поеме всичко това. Значи твърде много риба беше е, отглеждане на твърде малко, пространство, твърде малко пространство. И когато, например, се е, разпространи е, тази е, анемия сред сьомгата, инфекциозна анемия, една болест сред рибите, която всъщност засегна производство 2007 година, в една от нашите ферми се натъкнахме за първ път на тази болест. Тогава индустрията не беше подготвена за тази болест, но очакваше, че ще е толкова лесно разпространима, толкова заразна. И АСА тази анемия сред сьомките е болест, която се забелязва в Шотландия, Норвегия, в Фарорските острови и в източна част на Норвегия. Значи, е, това е е, е, просто ние там вече сме се... Е, това е болест, с която сме свикнали. В Норвегия все още я има. Появяват се по няколко случая всяка година, но наистина трябва да има едно производство, което е организирано по начин, така, защото да се избягва разпространяването на заболяването, както стана в Чили. Това е краткият е, версия на отговора ми. Мога и по-надълго да говоря, ако имахме време. Благодаря ви. За сега ни е достатъчно като отговор. Господин Кадек. Благодаря, госпожо председател. Аз имам няколко въпроса към господин Арнесън по повод във връзка с сьомгата. Искам да питам какво мисли за достъпа до общностния пазар на норвежката сьомга, както и на по-високите мита за обработените продукти. Това ми е първият въпрос. Втория въпрос е свързан с процедурите или начините за противодействие на дъмпинга и субсидирането на норвежката сьонга. Имам ли още притеснения по този въпрос или вече е разрешено това? Това ми е втория въпрос. Третия. Говорихте за ниския въглероден отпечатък. Всичко това е хубаво, но ако го отнесем към норвежката сьомга, която се изнася за Китай, където се филира, траншира и обратно се реекспортира или реимпортира, зависимо от това откъде е, измерваме посоката за Европа. Какъв е тогава валероният отпечатък? Благодаря, господин Арнесън. Заповядайте. Ще започна с отговора на последния въпрос по отношение на въглеродният отпечатък и транспорта на рибата от Норвегия за Китай. Това не е въпрос, с който съм много добре запознат. Доколкото разбирам, ако количествата са достатъчно големи и е, рибата се транспортира замразена, в такъв случай въглеродните емисии не са толкова големи, колкото човек може да си представи. Нямам обаче, не знам, не помня на изуст цифрите. Колкото до достъпа до пазара на Европейския пазара на Европейския съюз и проблема с дъмпинга. Не съм човекът, който може да ви даде отговор на този въпрос, но доколкото разбирам, в момента ние изнасяме, без да се сблъскваме с каквито и да било проблеми. Изнасяме за Европейския съюз, имам предвид. Благодаря ви. Госпожо Льовен, заповядайте. Eh, Благодаря, ще говоря на шведски. Е, так, тъй като е, тук стана дума за нашата съседка Норвегия, смятам, че е интересно е, това, което каза госпожа Пърчес, е, че всъщност ние говорим за много различни неща. Тук говорим за различни видове риба. И наистина жалко е, че господин Арнесън е, избегна за обикли въпроса, когато попитахме за цифрите за е, фураж или храна за дивите риби. Е, и производството за сьомга. Значи при сьомга се говори за съотношение едно към едно, но всъщност на практика е две към едно. Или доста е различен е, съотношението и става доста объркано, когато говорим всъщност за различни неща и какво е съотношението на е, хр... фуража, храните за риби, които са от морски происход. Интересно е да се знае колко дива, е, колко риба е, в, е, от естествената природа се използва за производството на култивирана сьомга. Ако трябва да осигурим фураж за ферма за сьонги. как контролирате това? Как проверявате е, дали тези риба не идват от застрашени запаси? Една шведска програма по телевизията е, излезе с един филм е, Think Gold, мислете по, като за злато. Значи една доста едра тласта риба, която ние пряко, ловим пряко и ловем, тя всъщност в Исландия се използва за, за, за фураж, за храна на, в рибовъдните ферми. Същото се отнася и до е- Само Лайтин видях. Да. Когато е, става дума за е, храни, за е, биоетикети. Трябва наистина винаги да казваме и да се отбелязва откъде идва тази храна. Тези риби всъщност трябва да са от устойчиви запаси Колкото до изпуснатите риби от норвежките изпуснатите 2006 говорим за милиони риби, които са избягали от рибарниците. Е, тази година 100 1700 и все пак бройката е значителна. Това е един сериозен проблем за дивите запаси. Да не говорим за болестите, които засягат съответните риби. Все още е, в Норвегия имаме, е, има заболявания, които е, засягат, които заболявания по рибите, както в диво състояние, така и в фермите. Може би потребителите, е, потребителите е, така остават впечатлението, че е, култивираната риба е добра, защото или дивата е добра, защото с нея се хранят култивираните. От 30 години ни отглеждаме сьомга в ферми, в рибарници е, в е, защитени от бурите е, басейни всъщност се събират огромни количества сьомга, която е избягала от фермите. Интересно е да чуя нещо за нови видове, с които се, които се отглеждат. Например, отглеждане, култивиране на треска в рибарници. в норвежските рибарници е, значително намалих количеството на използваните антибиотици при 20 години, но какво ще кажете за проблемите, с които се сблъсква култивиране на, на, на добива на треска? И още един въпрос към госпожа Пърчес. Какво мислите вие по този въпрос? А именно, каква, каква и са възможностите за отглеждане на риби вегетарианци? Е, смятате ли, че има някакъв потенциал там? Е, има ли е, възможност този вид телапия да се е, отглежда? Той е станал доста популярен в е, САЩ. Е, смятате ли, че той от екологична гледна точка има бъдеще в Европа? Мис Перчес, на английски или на норвежки ще отговорите? Eh, eh, да, може да говорите испански или английски, норвежки не може да използвате, съжалявам, защото няма, няма превод на този не, не европейски език от Евросъюзия преди. Благодаря. Преди всичко, колко мокра риба използвате в, в, в хранителните смески? Последният път, когато сметнах, беше 2,4 за норвежката сьомга. Възоснова, го сметна го възоснова на рибеното масло, което е необходимо. Ако го сметна само възоснова на протеина, ще бъде около едно. Но тъй като е необходимо определено количество рибено масло, стигаме до към 2,4. Ако намаля нивото на рибеното масло, количеството на рибеното масло, ще, съотношението ще бъде по-низко. По отношение на тази цифра, това, е, което е, е важно за мен, това е устойчивостта на е, начина на производство. И трябва да ви кажа, че ние наистина работим опорито, за да получим а, устойчиво рибано брашно и рибано масло, устойчиво произведени. Най-малкото едно добро начало вече е поставено в Международната организация за рибеното брашно и рибеното масло, ИФО. Вече са създадени стандарти за отговорно а, набавене на рибено брашно и рибено масло. Вече имаме сертифициран най-големият перуански производител. Значи, опитваме се а, да въведеме тук правила. А, а, през, в, в бъдеще ще има сертифициране и от МФИ на а, а, рибено брашно. Няма да коментирам политиката в областта на рибо, рибарството. Но много малка част от а, скумрията, за която става дума, а, е използвана за рибено брашно. А, защото имаше още храна в, в вътрешностите на рибата и а, качеството на произведеното от нея брашно не беше достатъчно добро. Тя е използ... беше използвана за да се храня с нея пилета. Uh, so is... Това го казвам само за да ви иллюстрирам колко труден е този процес. Колкото а, е, а, до а, синият меджит, а, сега трябва да кажа, че количествата се намаляват <laughs> обръщаме специално внимание на този а, въпрос, защото не искаме в никакъв случай за нас да се мисли, че ние изчерпваме морските запаси, помагаме за изчерпването на морските запаси. Искаме устойчивост на производството, било на суша, било в морето. Споменахте също така а, рибите, които се изплъзват а, и отиват в открито море. Сегашното състояние на нещата не е задоволително правим всичко, което е по силите ни, е, за да, като подобряваме качеството на оборудването, а е също така и е, обучението на персонала. В нашата а, компания имаме стандартни процедури за предотвратяване на а, изпускането на а, риби от рибарника. Мисля, мисля, нямаме време сега да обсъждаме подробно въпросите е, на генетичните е, е, аспекти при изпускане на тези риби, от рибариците не е доказано, че това по такъв, някакъв начин променя генният фонд на рибите в естествена, естествената среда. Тоест, генният, геномите на едните риби и на другите са еднакви. Но, но аз не мога сега още да твърдя, каква е опас... че познав, знам каква е опасността от изпускането на тези риби. Колкото до болестите, в Норвегия почти не използваме антибиотици. антибиотици. Имаме а, а, проблеми с морските въшки. И а, има случаи, а, когато такива морски въшки се предават на рибите в естествено състояние, но няма достатъчно док... документация. Uh, и трябва да кажа, че в нашите реки преди 100 години се въдеше, преди 100 години в Рейн е, е, се е въдела най-хубавата сьомга. Сега не знам дали там има въобще сьомга, пък и не знам какви други риби има. Нещата се променят. Сега по отношение на новите видове. Знам, че съществуват проблеми с треската. А, вие имате проблеми, но и ние имахме подобни проблеми и то по време, когато развивахме нашата а, нашият отрасъл за производство на сьомга. Не съм специалист, специалист по а, отглеждането на треска и затова ще се въздържа да говоря по този въпрос. Благодаря. Госпожа Пърчес и към вас имаше въпроси. Заповядайте за отговор. Uh, Благодаря за въпроса. Е, по въпроса за телапия е, но при това ще кажа е, нещо за въпроса, който е, зададохте на Петър. Съгласен съм с това, което каза господин Питерсън за съотношението едно към едно за конверсия на храната. Но количеството, за мен ме интересува количеството мокра риба, която отива за получаване на този фураж 1,5. Докладчика обсъди и този въпрос честно да се каже, че ударението в моята, моя труд е да сме сигурни, че е, тази мокра риба, която отива за такава храна, е колкото е възможно по-устойчива и че е, каквато и храна да се използва, каквато и риба да се използва, от какъвто и да е вид, за каквато и, в какъвто и процент на конверсия, тази риба или тези риби е, да бъдат управлявани по най-устойчив възможен начин. Това е, е най-сериозното ударение в моята работа. Другото е върху альтернативните съставки, хранителни съставки, които да, да е, заместят морските такива и да помагат за стратегическото използване на морските ингредиенти. Е, аз проследявам производството на е, култивирана риба и е, смятам, че това е много важно послание, което трябва да произлезе от тези дискусии. Иновации, дискусии, иновации в областта на устойчивостта на фуражите, на рибните храни. Към първоначалния въпрос да се върна обаче. Дали смятам, че е, улова на омнибус риба, този вид риба е необходим. Е, да, е, тази е, риба е, се е, ловува и в Телапия, в, в Великобритания. Има и пазар за нея. Но колкото търговците, които се опитват да, да доставят и да продават такъв вид риба, има една сериозна бариера в Великобритания и в останалата част от Европа. Дали хората искат да едат такава риба? Това е една област на научни изследвания е, нещо, в което ние като организация на научни работници се опитваме да да, пови, да въвлечем в цялата тази е, акция е, видни готвачи, шеф, е, готвачи, е, гурме, които да е, приготвят от нея по-особени е, е, ястия. Например, е, шаран, соления шаран беше страхотен продукт, но никой не искаше да, да го яде. Е, но постепенно с, с, е, промоция, със съответните действия, всъщност ние развихме интереса хората. Сега Галага. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо председател. Съжалявам, че не можах да изслушам всички презентации, но ще имам възможност да ги прочета. По отношение на, материал, на това, което и се изхвърля – ние не можем да дадем количествено определение е, на това, което се изхвърля. Можем да измерим това, което е, се докарва на брега, но това, което се изхвърля още в морето, е трудно да се квантифицира. И дали може да го използваме за рибано брашно или за някаква друга цел, е, затова е трудно да направим количествена оценка. Във всички случаи трябва да кажа, че дълбоко уважавам онези, които работят в сектора Аврокултура. Е, познавам е, техните усилия в е, Ирландия, запознат съм и с норвежките практика. Всички ние дълбоко уважаваме това, което сте постигнали. Особено като има предвид, че това е високо рисков бизнес. Огромни инвестиции са необходими за развитието на този отрасъл. Но няма съмнение, че това е една отлична възможност за селските райони, където нямат а, друга работа. И особено пък за онези, които са загубили работата си в други производствени сектори, могат да намерят препитание в селските райони, като работят в тези рибарници. И когато се мисли, говори за аквакултурата, обикновено веднага на ум му идва на човек сьомгата. Но трябва да се постави въпросът какви са възможностите за развитие на аквакултурно отглеждане, други, примерно миди и, и на, на други видове морски видове. А, трябва да се признае, че значи, много голямо е значението на научен, науката тук. Недостатъчно използваме възможностите на науката – а, като че ли не свързваме много науката с риболова, а, но тук, както Питър Аншен каза, те използват много плодотворно това, което е постигнала науката. Не трябва да забравяме, че науката може да ни помогне а, да отглеждаме в рибарници и много други видове морски а, животни, риби а, и други. Благодаря. Госпожо Пърчес. Това е по-скоро общ коментар, не толкова въпрос, насочен към някого от нас. Много слушахме днес след обед за парите, с които се разполага за научни изследвания. Аз съм много за това но смятам, че трябва да погледнем и да видим следващата, това е следващата съпка след научните изследвания. Трябва да призная, че има страшно много е, научни работници, много е, качествени такива и много научни и, е, качествени изследвания и в Великобритания и в Норвегия, но трябва да помним, че е, ние трябва да, е, да възприемем тези изследвания и да ги прилагаме. Значи, е, изследването е, изследването за научни изследвания да всъщност да, да се ползват и за е, търговски е, изпитания, за търговски изпитания. Защото само по този начин на практика, чрез приложена наука, можем да, да, да произвеждаме здрава, екологосъобразна морска храна, която е, за която има пазар, която е търсена от потребителите, която има вкусови качества е, това са наистина парите за изследвания са отлично изразходвани, но трябва да сме сигурни, че е, е, връзката с приложния аспект на научните изследвания е, е, е там, е факт. И трябва да насърчаваме именно тази връзка и приложната страна на нещата. Не. Заповядайте от името на комисията. Много благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на първо място за това, че организирахте тази толкова интересна обмяна на мнения. Това всъщност е продължение на дебата, който проведохме след съобщението на Комисията за устойчива аквакултура, което е всъщност от своя страна пък предмет на доклада на господин Милана. И така, Нашите уроците, полуките, които си извлякохме, са следните. Устойчивостта на аквакултурата се отнася предимно за интензивната аквакултура, защото екстензивната аквакултура, както посочи господин Галагер, всъщност не представлява проблем, тъй като почти не съществува като такава. Нещо, което може би е жалко. Може би трябва да се помисли за интензифициране на тази екстензивна аквакултура, ако позволите. Шараните, например, бяха цитирани. По повод на препоръките, които ни отправиха представителите на рибната индустрия, на рибния бранш, ние сме съгласни наистина с това, че съществува пред, на първо място проблем свързан с жизнено пространство, може би не в Норвегия точно, но по-на юг, тъй като, тъй като просто вече няма физическо, материално пространство. Местните или регионални власти просто не издават разрешения за откриване на такива риборазвъдни или аква ферми. И това е проблем с пънка пред развитието на тази дейност. Втората препоръка, идваща от представителите на бранша, са свързани с равнопоставеността с вноса от трети държави. И слушахме с интерес и стигнахме до извода, че що се отнася до хигиенните условия, няма нарушаване или опоручаване на конкуренцията, за разлика от екологичните случаи, тъй като наистина има бездна. Бездна съществува между екологичното законодателство тук и в трети страни. Една трета бележка, която чухме, бе свърш, свързана с бавните процеси на издаване на разрешение и с прекаленото административно бреме. Много време е необходимо и това е допълнителна спънка. И с това сме съгласни. Съгласни сме и с това, че трябва да търсим нови мерки, които да отблокират тази задънена улица. Наистина, обаче, нека да не забравяме, че това не е едно от най-силно застъпените общностни правомощия. Рибното дело, морското дело. Ето за това ето за това е по-голяма относителната тежест на местните власти. Ето за това толкова им тежи думата при издаването на разрешителни. Ето това може би трябва да обсъдим по-задълбочено. И сега по въпроса за шкартираните, изхвърляни или бракувани уловени риби, уловени количества, наистина не можем. Трудно е, по-скоро да си представим, че самите рибари след това търгуват на черно с тези бракувани количества. Те просто, може би, се продават за производство на брашна, масла и така нататък. Ако това сега го свържем с хранително-вкусовата промишленост, ще видим, че може би на 3 март отново ще извадим на дневен ред всички тези въпроси. Защо го казвам на 3 март? Защото тогава е предвидено изслужва, изслушване по въпросите на хранително-вкусовата промишленост. Благодаря, казва госпожа Фрага. Госпожа, господин Милана има сега думата за заключителни бележки. sarò breve, a differenza del... Sì, sì. Ще бъда кратък. Е много благодаря. Благодаря на всички. Много интересен от мен, много ползотворен дебат. Особено ми бе приятно да изслушам докладите, след което въпросите и отговорите. Всичко това помага. Помага да се разбере в дълбочина проблема. помисля аз. Аз мисля, че в момента ни предстои обмисляне на това, което днес научихме. Може би наистина има документи, регулаторни схеми, регламенти и така нататък. Сега обаче трябва да помислим много сериозно по това за какво допринася и за какво пречи тази директива. Говоря в, с, с такива малко, може би, уклончиви думи, просто защото в противен случай дебатът ще стане технически, а не политически. А нашия дебат трябва да бъде политически. Какво имаме? Имаме пазар. Имаме пазар, където потребителите търсят все повече и повече продукти и с все по-високо качество. Някой, значи, трябва да задоволи това търсене, някъде ще се произведат необходимите количества, най-вероятно в развъдник, в акваферма. Аз лично съм привърженик на контролните механизми, които държат сметка за екологичното състояние на планетата. И аз съм определено защитник, привърженик на идеята, че е по-добре да произвеждаме или да развъждаме риби тук, с нашето екологическо законодателство, отколкото да ги внасяме отвън. Имаме много, брегу, много километри крайбрежна ивица, много потребление много хора, които ежедневно се хранят с риба. Така че трябва да изнамерим някакво уравнение или неравенство, може би, но някаква математическа формула, с която да свържем километрите крайбрежна ивица, тоновете произвеждани риби, отглеждани, развъждани или улавяни и броя на техните потребители. Планирането на терени на европейско равнище, може би това именно трябва да застъпим при следващи дебати, когато говорим за така наречените морски устройствени планове, ако трябва да ги съпоставим с градоустройствените. Най-вероятно в Галисия вече. В Галиция са намерили взаимовръзката съществуваща между километри и ивица, тонове риби и милиони жители. Това в Галиция, на други места не. Затова нека да не губим от поглед рибните запаси, средствата с които разполагаме, материалните средства. Те могат да бъдат нещо като лостов механизъм в една посока, а не в друга. И така ние можем да насочим курса към посоката, която ни интересува. И посоката, която ни интересува е екологията, природа целесъобразността. В момента как стоят нещата? Стоят нещата по начин, по който всъщност ние можем да произвеждаме повече и по-добре. Как, какви са значи изводите? Планиране, връзка между километри, тонове и милиони жители. И всичко това подчинено на целта за по-устойчиво развитие сега да се върнем към вноса и износа. Това е пряка последица, тъй като когато внасяме, имаме нужда от допълнителни доказателства, от допълнителни гаранции. Ето за това толкова се говори за марки и етикети именно в днешно време, когато почти няма физически граници. Физически граници и митници. И по повод на последните бележки, които чухме от страна на Еврокомисията, а именно това, че това не е една от най-силните общностни политики, най-силно застъпените в общностно измерение, може би това е обяснение, но не бива ние тук, особено в Европарламента, да го изричаме на глас, за да не даваме идеи на националните държави. Когато дойде при нас доклад за разглеждане, този доклад след това отива в съвета на свой ред. Това, което днес се очаква от Европа и това, което за в бъдеще може да се очаква от Европа като иземване на национални правомощия, то тогава именно тук трябва да се роди тази идея. Ако досегашното законодателство не е било подходящо или добре замислено, то може да се поправи, може да се съкратят сроковете, да се повиши ефикасността. Защо обаче толкова дълго време отделихме за търсене и намиране на причините за това, сега може да се получим от предишните си бавни темпове и да действаме по-бързо. Наистина вярно е, че светът днес е глобален и бързо развиващ се, нарастваш като брой жители. По въпроса за сьомгата, може би наистина сьомгата е била по-често търсена и затова по-често развъждана риба за сметка на някои други. Това означава, че отново трябва да се занимаем с въпроса на конкурентоспособността на европейските рибни продукти. Щом сьомгата е толкова търсена, то всички останали бели риби, средиземноморски, южни, рибни и мидени видове най-вероятно са западнали като търсене. И на последно място, на последно място по повод на фуражите и храната за риби. Всички знаем, че не е лесен този въпрос, особено свързан с качествата и тази трофична връзка, която съществува между рибите, които се хранят с риби. И така, в заключение, благодаря на всички вас. И ако ми позволите, идеята за отглеждане, за развъждане на шарани които да служат за фураж на риби месоядни или риби хищници, според мен ми се вижда абсолютно идиотска, извинете, луда направо. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Фрага. Аз от името на всички колеги, членове на тази парламентарна комисия, благодаря най-сърдечно на докладчиците. Ще вземем предвид вашите мнения и експертни оценки при изработването на доклада на господин Милана. Приключихме, значи, тази точка от дневния ред. Минаваме към следващата. Въпрос разни има ли? Няма. Така че последна точка съобщение на председателството за взетите на заседанието на координаторите решения. Всички вече ги знаете. Раздадохме ви, госпожо Льовин. Имате вие думата и искате нещо да кажете. Eh, eh, Благодаря. По протоколите от заседанието на координаторите, е, ние не сме особено съгласни с това, че сте решили да е, е, от страните гости, които ние сме поканили на следващото прослушване по управление, изслушване по управление. Мисля, че причината е недоразумение. Според аз съм казала да, съм имала преди, е, съм искала да кажа невероятно и при превода се е загубило, няма значение. Но мисля, че далеч преди крайния срок ние сме, е, е, дадахме предложенията си, а от социал-демократите предложението дойде в последната минута и го приехте, а нашето не бе прието. Но в общи линии е, за какво са тези изслушвания. Ние искахме да поканим професор Карл Робертс. Е, е, и в последния момент му казаха, че няма да присъства, че не трябва да присъства. Миналата седмица е, е, попитах дали е, ръководителя на морската лаборатория, шведска такава, го попитах дали е възможно да дойде на, на Марс, заседанието през март Е, това, което той е, и неговата лаборатория прави е много... Е, има тясна връзка с това, което правим Комисията по морски въпроси. Се връща непрекъснато към тези неща и щяхме да го чуем на 16 март, но изцяло отпадна от програмата това, в крайна сметка. Така че на практика зелената група няма да бъде представена на това изслушване въобще, нещо, което е пълен абсурд. Ако комисията ще действа по този начин, аз съм доста изненадана. Аз лично съм доста разгневена за това, че трябваше да се, да се обада Нью-Йорк една и да му каже, че няма да идва, просто заради този е, мини спор, който възникна, избухна. Госпожо Льовен, ако е имало недоразумение, извинявам се, не мога нищо вече да направя. Така или иначе, решението е взето. Искам да питам дали всички са съгласни с взетото решение или трябва да вземем друго. Всичко е предпоследно. Ако искате да прегласуваме днесното решение, ще го прегласуваме. Няма нищо. Заповядайте, господин Стивенсън. Имахме дълга дискусия по този въпрос тази сутрин. Аз не съм координатор. Не, не, не присъствах на заседанието на координатора тази сутрин. Но разбирам, че координаторите са взели своето решение, за да не трябва да повтаряме тази дискусия още един път. А ако ако ще обсъждаме в целия комитет е, решенията взимани от координаторите при закрити врата, такъв случай за какъв дявол ни трябват тези решения? И, и аз така казвам. И аз така казвам. Но пак също казвам, че на пленарно заседание на групата може да се успори, ако някой е абсолютно против решението за тази сутрин, естествено. Естествено, че ще го уважим. Извинявайте, ако аз не съм разбрала, ако аз съм виновна за това недоразумение. Госпожо Льовен, само вие успорвате, останалите смятам, че ня... са съгласни, така че решението се одобрява, приема. И така, следваща точка от дневния ред, а именно 15 март Брюксел, датата значи до, на следващото ни заседание, 15 и 16 март. Благодаря, благодаря и на конферентните преводачи. Приключваме.